Okay, we better start. Мисля, че трябва да започнем нашата работа. Сега, първо, няколко водни думи. Приемане на дневния ред. Ако няма възражение, считаме, че дневния ред е прият. Приемане на протокола от предишното заседание. Не виждам някой да възразява. Не ме ли чувате? Както каза, става дума за протокола от миналото заседание. Смятаме, че е прият няколко съобщения в 16.30 ще завършим диалога по бършните въпроси и ще изчакаме до 5 часа пристигането на комисар Барние. Ще разкажа с няколко думи резултатите за трилога относно капиталните изисквания и изискванията за, лик, за ликвидност и ниво на леверидж. и проблемите свързани с Омнибус 2. Имахме трилог, все още не, не можахме да, постигнах, да постигнем консенсус, но има а, развитие на нещата по другите проблеми. На 12 юли ще продължи трилога. На 5 юли се, се проведе първия диалог относно агенциите за кредитен рейтинг. Обсъдихме проблемите свързани с конфронтации е, с проблемите с интереси. Ще, продължим ще продължим този диалог през септември. А сега ще давам думата на председателя на Европейската централна банка, който ще говори по проблемите свързани с паричните въпроси. последният диалог на тази тема беше през април. Следващия ще бъде през септември. а сега първо давам думата на Марио, който ще ни каже ще ни разкаже за най-последните развития в тази област. Благодаря ви. Благодаря, госпожо председател. Госпожо председател, е, почитаеми членове на е, Парламентарната комисия за економически и валутни въпроси, за мен е удоволствие да бъда тук е, отново в парламента пред вашата комисия за редовната ни обмяна на мнения. Днес аз ще обясня решение на, на управителния съвет на Централно Европейската банка от миналата седмица. Тогава ние разглеждахме действията на централните банки във връзка с отговора на кризата. Освен това ние обсъждахме економ... програмите за економическо приспособяване в еврозоната във връзка с някои забележки и с дългосрочните възгледи е, е, на економически е, и валутен съюз. Миналият четвъртък Управителният съвет на Централно-Европейската банка единодушно реши е, да намали основния, ключов, е, основния лихвен процент с 25 базисни пункта и това е, доведе до процента за рефинансиране до 0,75%, а съответно лихвите върху депозитите до 0. Е, това е, решение е, има предвид инфлационния натиск, както и някои вече идентифицирани опасности във връзка с економическата дейност, защото тези рискове, ОВИ се осъществиха. С тези нестандартни мерки управителният съвет реши през юни да продължи да рефинансира всички операции по рефинансиране с тъх търг с постоянен лихвен процент при отпускане на пълния размер от сумата, поне до средата на януари 2013 година. Освен това е, бяха взети мерки, за да се подобрят достъпа на банковия сектор до тези операции е, чрез е, подобряване на наличните обезпечения. Нашите мерки, които са и стандартни и нестандарти, всъщност възнамерява да подкрепи трансмисията на валутната политика и отпускането на кредити на реалната економика. Е, по този начин се съхранява стабилността на цените в еврозоната и се е, допринася за намаляване на финансовите разходи, като се подкрепя обновяването на доверието и устойчив економически ръст. Централно Европейската банка продължава да се придържа към своите правомощия и е, иска да запази своята способност да действа твърдо и своевременно. Показателите от второто три месече на 2012 година показват, че има отслабване на економическия растеж и нарастване на несигурността. Въпреки това обаче, гледайки напред, ние продължаваме да очакваме економиката в еврозоната постепенно да се възстанови, макар и инерцията да е отслабена. Е, годишната инфлация в еврозоната беше 2,4% през юни 2012 година. Не се е променил спрямо май от същата година. Инфлацията би трябвало да намали през 2012 година и да спадне по 2% през 2013 в економическа среда от скромен економически растеж и е, твърди очаквания за инфлация, е, натиск от страна на цените трябва да остане скромен. И по този начин е, ще се е, възстанови покупателната способност на трудовото възнаграждение. Опасностите е, са балансирани в средносрочен план. От една страна, е, те ни дърпат надолу, защото е, има слаби очаквания за економически растеж в еврозоната, а от друга страна това, което ни дърпа нагоре, това е, е че има все по-големи очаквания от нарастване на непряко данъчно облагане и увеличение на цените на енергийните източници. Е, нашия анализ аз искам да ви кажа, ние е, говорим че е, сигурността на цените трябва да бъде цяла нашата дейност. И е, в частност, е, ние имаме е, монетарна експансия, която е доста слаба, е, защото е, слабия ръст на е, кредитите е, в моментната ситуация не показва, че има увеличение на рисковете и трябва да се приспособяват и балансите, както на предприятията, така и на фирмите, е, предвид търсенето на кредити. Сега искам да се върна на първия въпрос, а именно какви мерки бяха взети от централните банки по света в отговор на глобалната финансова криза? Накратко, аз мятам, че тези действия бяха храбри, е, много е, е, така проницателни, защото ние излякохме всички полуки от всички финансови кризи през 20 век. Централните банки сътрудничаха много отблизо по време на кризите и имаше е, ко, е, е, координирано намаление на лихвените проценти през октомври 2008 година. Имаше освен това кредитни линии за слоп, продължаване на обмяна на информацията и като цяло действията бяха последователни. Особено като се има предвид основната цел за средносрочна стабилност на цените. Това никога не сме забравили. Е, е, както политиката на лихвените проценти, така и нестандартните мерки взеха предвид е, специфичните обстоятелства. На първо място финансова и економическа структура на всяка страна. На второ място магнитуда и спецификата на шоковете. И на трето място различните оперативни рамки в различните централни банки. И на четвърто място различните институции е, и институционална рамка, в която работят тези банки. Поради тези четири причини съпоставките между различните избирателни райони имат е, своите ограничения. Какво имам предвид? Имам предвид размера на централните банки и на техните баланси имат е, своите ограничения като например, ако се направи съпоставка в евросистемата, се дава изкривена картина за политиката. Така, например, в евросистемата значителна част от баланса не е свързана с монетарна политика, а с злато или с резерви в чужда валута. Ето е, защо ние трябва да имаме предвид, че баланса на нашата банка е, е по-слаб от баланса на други централни банки. Ето защо, за да се преценят дейностите на Централната банка, винаги трябва да се има предвид е, в каква среда действат тебе и какви са техните собствени цели. Е, за Централно Европейската банка тези дейности бяха и ще продължат да бъдат е, е, механизъм за постигане на стабилност на цените в средносрочен план в еврозоната. Това е правомощието, което ни е поверено и ние и резултат от нашите действия говори сам по себе си. Ефективното е, разрешаване на потребностите за цените е, означава храбри действия от страна на политиците, но също така и на правителствата. Това ме води до друг въпрос, който искам да засегна, а именно програмите за економическо приспособяване и ролите на ЕЦБ. Е, вследствие на кризата много от е, страни от Евросъюза и от еврозоната поискаха финансова помощ, защото е, имаха все по-труден достъп до капиталовите пазари. Едновременно с това те поеха ангажимента да прилагат необходимите реформи, за да имат сигурен пълен достъп до капиталовите пазари за в бъдеще. Откакто, е, е, тъй като финансовата помощ може да бъде само временна, качеството на реформите и тяхното прилагане са от ключово значение. Именно това качество, което в края на краищата е, определя успеха на програмата. Е, проекта и наблюдението на програмите в еврозоната се осъществява едновременно от Европейската комисия, ЕЦБ и Международни валутен фонд. ЕЦБ е, чрез своето експертно познание е, не само в финансовия сектор, но също така и от наблюдението в отделните страни. Нашия опит беше много положителен както и сътрудничеството с комисията и с Международния валутен фонд бяха чудесни. Днесната економическа среда задължава всички страни да е, погледнат много критично към собственото си бъдеще и това ги задължава да имат и обективен възглед върху своето бъдеще. Е, и предвид как миналото програмите за приспособяване, които в момента се прилагат в много е, страни от еврозоната, могат да бъдат разбрани. Е, защото економиката и политиката от миналото доведоха до изключителни дисбаланси в много страни. И именно тези дисбаланси, които са фискални, макроекономически и външни, които е, са и нездравословни, и неустойчиви. Неустойчивите дисбаланси доведе до обективна потребност от програми за приспособяване и е, съответно тези програми са свързани пряко е, с политиката, където е била допусната грешка. Е, политиката на приспособяване в еврозоната е, има предвид е, натиска от страна на пазарите, но не толкова колкото страните, които са извън от еврозоната, защото тъй като си в еврозоната, това предпазва от определен външен натиск, особено в лихвания процент. Но това не означава, че политиката приспособяване трябва да бъде намалена. Тук се прилагат и ние трябва да бъдем, е, да проведем е, е, смели и необходими реформи. Основен фактор за успеха е правителствата, парламентите и не на последно място гражданите на тези държави да управляват сами програмите. Основно предусловие е ръковод, ръководителите да водат ясни комуникативни кампании и да обяснат необходимостта от приспособяване. Както вече казах, това означава да имаме критически поглед върху миналото и обективен поглед, отправен към бъдещето. Все повече и повече е, ръководители и правителства се прегръщат е, реформите те обясняват на съгражданите си необходимостта от приспособяването и необходимите елементи, които трябва да бъдат а, а, осъществени. Много от е, реформата минава, разбира се, пред борбата с избягване на данъчните, на данъчното избягване, конфликта на интересите и по-доброто управление на публичния сектор. А, все повече и повече мерки се взимат за избягване на прекомерен дисбаланс, за генериране на устойчив растеж в една по-конкурентна среда. Ще дам няколко примери. Властите в, Ир, в Ирландия продължават реформите без да намаляват темпото, като изпълняват една цялостна реформа за възстановяване стабилността на цялостната финансова система. В Португалия програмите се изпълняват е, успешно и отбелязваме вече много успех на пазара на труда, пазара на жилищата и като цялостната рамка за конкуренция, съдебната система, транспортния сектор. Испанските власти също показаха и доказаха, че ще продължат ускоряването на структурните реформи, за да може финансовия сектор да се стабилизира. Те също така ще увериха, че ще вземат необходимите мерки за увеличаване на конкурентоспособността и за създаване на една по-солидна основа за финансовата система. Дори когато няма а, програма, а, с някои страни вземат необходимите мерки, като например а, Италия, където бе е, постигната много по-голяма гъвкавност на пазира на труда и е, бяха взети и важни фискални е, мерки. Въпреки, че предизвикателствата са много, може да се отбележи успех, успех в е, много страни, може да се каже, че основите на еврозоната са, са солидни. Дефицит намалява и скоро ще спадне под 3% осигурен на е стабилност е, на цените и външните сметки също така са балансирани. Защо тогава все още има много а, е, проблеми на някои части от пазарите? Нека да, да кажа, че мерките са предприяти, при, е, приети, но те трябва да се изпълняват изцяло. Знаеме, е, че Европейския паричен съюз може да се основава само на стабилност, на националност и на е, европейско равнище. На национално равнище това означава да се прилагат устойчиви мерки без прекомерен е, без да има прекомерни е, дисбаланси. Това, на европейско равнище това означава да се из, изпълняват изцяло е, мерките, които бяха прияти на последната среща на високо равнище. Основното според, според, според мен е в, в доклада на, на председателя Фан Ромпой се, са залегнали четирите основни елемента, които той нарича четирите тухли или основи на Европейския съюз. Първо, съюз на финансовите а, пазари, което означава по, е, по-голям надзор над банките в, е, е, в еврозоната. Второ, фискален съюз, което означава по-голям контрол на бюджетните политики на европейско равнище, както и допълнителни фискални мерки за по-доброто функциониране на валутната зона. Трето, економически е, съюз, за да може да има едно устойчиво развитие и благоденствие спокойствие без прекомерни дисбаланси. И на последно място политически съюз, кой, който ще е, заздрави законността на Европейския паричен съюз и ще е, заздрави политическите основи на целия съюз. Това са четирите основи, е, на които трябва да градим. Аз смятам, че три неща заслужават нашето внимание. Първо, трябва да има по, и по-нататъчно разпределение бремето на, е, на, на, на задължеността, като същевременно е, има едно, едно, една по-голяма интеграция в, в фискален, финансов и економически план. По този начин е, ще, из, ще, ще изпълним изцяло и разпоредбите залегнали в е, договора. Това означава, че всички е, органи ще участват по-конструктивно не само в, при, е, при, в приложение разпоредбите на договора, но същевременно времено заздравявайки го. Мисля, че меко казано е непоследователно от една страна да изискваме а, е, и съвършенно а, е, прилагане на договорите и да отхвърляме е, необходимите мерки. И на трето място смятам, че трябва да се увеличи законността и от демократичната отчетност пред гражданите. Без съмнение, вие всички е, и вашите колеги от националните парламенти ще играят роля за това. Благодаря ви. Благодаря. А сега минаваме към е, сесия въпроси и отговори, като е, за, всеки, за всеки въпрос и отговор е, отделяме 5 минути, за това е, ви моля да не прекалявате с дължината на въпросите. Сега давам думата на Жан-Пол Гозес от името на НП. Благодаря, госпожо председател. Нека да кажа нещата по ясен и прост начин. Вие обяснихте как седат нещата, използвахте е, правилните понятия, може би точните думи, но когато говоря с е, гражданите и с моите съграждани, като че ли ня, не чувам същия отзвук. Затова първият ми въпрос е кога ще минеме от е, е, думи към дела и по, този, и по този начин ще създадем доверие в Европа за гражданите, за инвеститорите, за предприемачите и кога ще почнем да прилагаме дългосрочни мерки по е, определен график. През 2010 година, когато обсъждахме надзорните органи, парламента бе е, изразил желанието си да има един общ банков е, орган, е, който ш, да упражнява контрол в Европа. Тогава господин Гаргарио направи ни предложения, които обаче бяха отхвърлени от държавите членки, така че моят въпрос е следния. Кога Европейската Централна банка ще може от една страна да запази своята независимост Същевременно обаче да бъде и онзи е, надзорен орган, от който имам нужда, а надзорен орган означава и е, човек е, да си. Е, да, да, да, да не остане сух, да навлезе в проблемите и да бъде е, критикуван. Но бих искал да имам отговор на този въпрос, господин председател. Right... Всъщност, вие задавате правилен въпрос кога ще преминем от думи към дела? Аз мисля, че това е ключовия въпрос, който трябва да бъде зададен и отговорът е следният. Ние започнахме. Е, както казах в встъпителните си думи, много правителства от еврозоната започнаха. Започнаха вече реформите и ако съпоставите какво стана преди 6 месеца или до миналата година, когато бяхме най-близо до много голям, много голям кредитен акцидент, даже много кредитни акциденти, е, е, из... мисля, че беше постигнат значителен напредък, е, както за усилията за фискална консолидация, е, така и за структурните реформи. Така, е, защо още не виждаме така положителните резултати от това или защо в някакъв смисъл още не виждаме положителните резултати? Е, причините са две. Едната от тях е свързана с това, че реформата току-що започва след много години. Е, след много години неправилна политика в много от страните. Така че е, този взрив от действие е сравнително скорошен. И е, на второ място много неща току-що, е, току-що са написани законите, сега трябва да се прилагат. На фронта на фискалната консолидация тези правителства бързат. Те много бързат и е, те съсредоточават своите усилия за е, фискална консолидация основно върху данъците. Това е най-лесното. Това е най-лесното е, при настоящата обстановка. Е, те е, е, много по-малко работят е, върху съкръщение на настоящия лихвен процент. Така че в момента по отношение на фискалната консолидация ние трябва да пристъпим към по-голямо съкръщение на разходите и по-малко данъците. Това е само една от причините, поради които в някои страни още не се виждат положителните резултати. Даже в много страни има рецесия. На трето място или четвърто, е, настоящите структурни реформи току-що започнаха и някои от реформите е, водят до положителни резултати краткосрочно, е, като например увеличение на компетенцията в пазара на продукти, но на други страни, но в други области е необходимо повече време, за да се видят положителните резултати. Въпреки това обаче, в е, някои други проблеми не са свързани непременно с политиката на националните правителства и ние обсъждахме това на последната среща на вашата комисия. Те са свързани с е, дейността на дългосрочния възглед е, за Европейския валутен съюз и е, четирте стълба, които проистекоха от среща на държавните глави, са първа крачка към изясняването на това понятие. И в този смисъл среща на държавните глави беше успешна. Това беше първата, но не и последната крачка. Благодаря ви. А, не, не, председателката. Мисля, че просто не е честно да се отговаря на толкова сложен въпрос само за 5 минути. Така че е, това не е свързано с вас, просто правилата на нашата игра. Да, е, всъщност това действително са дълбоки въпроси, които дълбоко безпокоят и обществеността. Е, е, господин управител на Централна Европейската банка, ние виждаме, че има скандали, които подронват доверието в европейската система. Всъщност, може би има и по-добра работа скандала във връзка с лихвените проценти. И искам да разбера какво направихте вие, какво предприехте и вие смятате ли в това, което което се казва в днешния брой на Financial Times, че ако тази манипулация не е осъществена, е, щяло да има е, лихви, е, ще доведе до фалити на банки Барклес и изобщо колапс на финансовия систем. Изобщо се дава неправилна информация на пазарите, за да се спаси банковата система. Аз мисля, че отговорът е, на много от вашите въпроси е не, но едно нещо, което искам само да кажа, им искам да кажа само едно нещо. Е, е, ЕЦБ дали щеше да работи по-добре? Надявам се, че ЕЦБ щеше да работи по-добре. Аз мисля, че не е трудно да храни човек подобна надежда. Но проблемите, проблемите, и аз съм напълно съгласен с вас, е, че всъщност това стана е, като шок и е, това, което разбираме сега, е, разбира се, че има още много въпроси от двете страни на океана, е, така че това е процес, който е много сложен и където се очакват още много събития. Но това, което разбираме от скромната ни наблюдателница в Франкфурт, е откровено казано е, че е имало проблеми в управлението, проблеми в е, управлението на банките, е, които е, са давали информация, но също така и тези, които са създавали така наречените бенчмарк, които са използвани от цялата финансова система като стълб, като кръгърен камък и това е определило и цената на много транзакции. И аз съм сигурен, че тези въпроси могат да бъдат разбрани много добре от бъдещия надзорен орган. На другите въпроси, които ми казахте, отговора е не. Както вече казах, не. Аз мисля, че не е честно да се мамят хората. Нали това беше въпроса? Да, е, всъщност там говорим за това, че трябва да се спаси просто банковата система. Не съм сигурен дали всъщност това е свързано с спасяването на банковата система, но всъщност едва ли е разумно да се, спазват банков... да се запазват банковите системи на всяка цена и да се жертват гражданите на цели страни, освен ако не е необходима финансова стабилност, защото ако унищожите финансовата стабилност, тогава крайната цена ще бъде още по-висока. Така че трябва е, да се търс, да се върви между, двата, между двете клопки. Е, защото вие не можете да използвате спестяванията на хората, от друга страна да има финансова стабилност. И заради това режима за резолюции и фонда за резолюции са от ключово значение. Извинете, само още една дума. Е, ако искаме да решим е, институции, които са много важни, без обаче да използваме парите на данакоплатците, е, като запазваме части от тези институции, които основно се осланят на финансовата стабилност, трябва да имаме работеща система за разплащания. Искам да ви припомня, че не, е, не отговорихте до край на въпроса на Жан Пол, основно банковия съюз и как е, Европе... ЕЦБ ще продължи да бъде М независима, М да играе ролята на е, надзорен орган. Така че, може би сега е възможност да допълните отговор си на въпроса на... Да, Господин Гозес наистина задава много задълбочени и важни въпроси, но ще се върна към това. В момента а, обсъждаме как да организираме тези нови надзорни функции на банката. Не трябва да забравяме, че предложенията ще дойдат от комисията – след консултация с Европейския парламент и ЕЦБ. Но, в крайна сметка, предложението ще дойде от комисията. Ще, сега, само, само, да, само да приключа. Господин председател, в документа на съвета е записано, че съветът всъщност е, би могъл да вземе решение е, по отношение на еврозоната най-малкото. Парламента няма да участва. Те, но по принцип комисията има прерогативите да а, е, прави предложения. Но е, тези, това, тези предложения трябва да почиват на някои принципи. Ако се върнем към решенията на съвета, можем да отчетеме една, един огромен напредък. Защото а, ръководителите на държавите наистина поеха ангажименти и на основата на това може да очакваме едно много структурирано предложение на комисията, което ще позволи на Европейската Централна банка едновременно да запаси своята независимост, да не, е, да не се подронва репутацията на банката, но има и един проблем. Как и а, по какъв по, по, по, по какъв начин, какъв механизъм да намериме а, не, начин да запазиме надзорни органи и а, също, същевременно независимост и факта, че имаме и 14 е, допълнителни а, е, на, упражняващи надзор, тези, които са извън а, Така че съществуват, съществува с енергия и мисля, че умението ще бъде да намериме они механизъм, който ще ни позволи от една страна да нямаме конфликт на интереси, а същевременно да създадеме един много ефективен надзорен орган, който да обеднява всички е, различните синергии както много, много страни вече са го направили, както са го постигнали. Така че това няма да бъде нещо ново, просто нещо по-структурирано. И нека да кажа още нещо. Опитът, традицията, историята. Всичко Всичките тези елементи имат специфични, специфичен национален оттенък. Така че нашите, нашия подход трябва да почива и да се да се вдъхновява от националните подходи и от националните а, практики в тази област. То всичко това означава още повече правомощия за ЕЦБ, но повече правомощия означава и повече отчетност, демократична отчетност, повече е, прозрачност е, при из, изпълнение на новите, е, на новите длъжности, на новите задачи. Благодаря. Само да ви кажа, че вече по... получихме възможността да излеземе с инициативен доклад относно заключенията на съвета, доклад по собствена инициатива. Така че на практика вече започнаха и консултации по това. И сега Волф Клинц, следващия въпрос. Uh, Положителната реакция на пазарите от миналата седмица всъщност е, доведоха до скептизъм защото е, значение ще трябва време, докато си има банков съюз, е, също така съвместен надзор, механизъм за рискове е, и защо всичко това ще бъде много време, а еврозоната сега няма време е, за да постигне всичко това. Предвид тези обстоятелства, е, е, вие предвиждате ли някакви храбри стъпки от страна на ЕЦБ, например разширение на обезпеченията, където да се е, включат дялове и облигации извън евро е, облигациите и също така рефинансиране. Вие като банка, вие винаги сте го отказвали в бъдещето и дали в края на краищата е, е, да вие да плащате на банките не в брой, а с обезпечения. Благодаря ви. Благодаря. Е, както нашата председателка каза, е, за съжаление ние трябва да отговаряме само в рамките на 5 минути на такива въпроси, но това, което мога да ви кажа е, че е, както всички първи крачки, на последната среща на държавните глави беше постигна успех, защото бяха определени цели, но едновременно с това е, бяха поставени много въпроси. Е, колкото повече цели има, толкова повече въпроси има. От друга страна, е, не можем да очакваме отговори по новата пътна карта, която сега беше очертана на съвета. Така че някой от част от скептицизма е неоснователен. Примерно, днес четох много интересна статия, където се казва, че банковия съюз е неправилна крачка в началото, защото е напълно непостижим. Добре, нека да видим. Според мен може да бъде постигнат, ще бъде постигнат и първата стъпка е надзора. На второ място, действително очаква ни дълъг път, но нямаме време. Тук трябва да преценим първо какви усилия се полагат от всички участници в процеса. И аз мога да свидетелствам, че всички участници в този процес работят много усилено, за да направят предложение до есента. Това е специално за надзора. Но е, всички съзнават ясно, всички участници в процеса съзнават ясно, че в момента се говори за дългосрочна устойчивост на Европейския валутен съюз. И всички участници са поели твърден ангажимент и знаят, че няма време. Те знаят, че няма време за губене. И в известен смисъл аз е, имам повече доверие, аз е, като цяло е, така е, съм по-склонен да проявя доверие от много от коментаторите, които взеха думата с среща на държавните глави. Положението е сложно и колкото повече се осложнява то, вие така съвсем естествено сте склонни да предлагате много решения. Още повече, че има криза при, ако видите какво стана през толкова години, някои от идеите вече бяха обсъждани, други непрекъснато е, се предлагат на нова сметка, но аз искам да кажа, че ЕЦБ в рамките на своите правомощия и без излишно да увеличава опасността за своя баланс, ще направи всичко необходими, за да гарантира е, първо е, да е, се придържа към своите правомощия, висока стабилност навсякъде в еврозоната и съответно като резултат от това финансова стабилност. Когато говорихме последния път пред тази комисия, аз казах, че е, ние ще оставим отворени всички е, линии е, за пари в брой за всички страни от еврозоната. Искам да кажа, че ние наблюдаваме лихвения процент навсякъде и сега служителите в ЕЦБ постоянно търсят какви действия могат да се предприемат, за да се умекоти настоящата криза. Ламбертс, благодаря ви. Господин управител, ако Ако действително се осъществи е, банков съюз, някои правителства и вие самите искахте не по-активен е, правомощия на ЕЦБ. Е, вие сте част от квартета заедно с Ван Рампой, защото искате да се попълни демократичния дефицит, който се наблюдава. Днес ЕЦБ е, е Централно Европейска банка, която изобщо не дава отчет пред никого. Вие абсолютно независимо работите, няма никаква прозрачност нито по управлението на банката, нито по стандартните ви операции. Ако вие решавате каквото искате, е, всъщност Европейския съюз е, върви към китайски модел. Само, че в Китай е, правителството е, диктува на ЕЦБ, докато при тук е обратното. Това, което аз наблюдавам, че вие като управител на ЕЦБ поз... имате право да разпределяте печалбата от капитала и от труда. Е, всъщност е, е дали е, това е за доброто на правителствата, за е, социалните партньори? Е, вие всъщност прекрачвате правомощите си. Как да ви имаме доверие на вас? Как да имате по-голяма отговорност при по-малка отчетност? Така че или ще сте по-прозрачни по това, което правите в момента и, и, и е, е, член 191 от договора. Е, тоест, всяка промяна в режима на ЕЦБ, особено трябва да бъде по-прозрачно, преди да ви дадем повече власт. Thank you very much. Благодаря много. Благодаря за вашите коментари. Позволете да каза следното. Ние не искаме повече правомещие. Не. Не. Европейския съвет иска да разполага с нов надзорен механизъм, като се позовава на член на договора. Така че аз съм обяснил много ясно какви, какви са предиусловите за подобни правомощия, защото без това просто нещата няма да провърват. По, по-добре е, да не направиме нищо, отколкото да е, имаме някои правомощия, които да упражняваме направено. Второ, колкото до, е, про, до прозрачността бюлетини, пресконференции, изказвания, публикации, изказвания на членове на управителния съвет. Това са изяви на прозрачност. Не. Став, став, не. Извинявайте, нека да ви отговоря първо. Да, е, не, не съм избран, да, но така по силата на, по силата на договора. И съжалявам. Може, е, председателката, моля ви, оставете е, председателя на ЕЦБ да отговори е, на въпроса и нека да отговоря и на последния въпрос. Много често управителя на е, ЕЦБ, както и на националните банки. Се, се изказват по економическите инструменти и понякога извън, да речеме, строго определените рамки на а, упражнение на финансовите инструменти, но нека да ви отговоря в капацитета си на председател на НЦП. Когато нямаме дисбаланси на текущата сметка, когато нямаме раздробеност на пазарите, когато нямаме необходимост да се провеждат структурни реформи, когато бюджетите са добре балансирани и структурирани, то тогава нашите правомощия за стабилност на цените в средносрочен план означава също така да, е, да осигуряваме и е, стабилност. Но ако имате фрагментация на зоната, ако нямате ако нямате всички тези осигурени условия, то, то, то тогава ние не можем да го правим. Така че е, в крайна, в крайна сметка инструментариума и мерките трябва да излезат извън чисто финансовите е, чисто под финансовия обхват. Не мога да кажа, че ни се радваме на това положение и че сме доволни от това, но просто сме, е, просто сме задължени да, да използваме подобни средства и да е, използваме подходени е, подходи. Аз много, многократно съм говорил за банковите компенсации. Погледнете изказванията, които съм направил в, послед, в последно време по тази, на тази тема. Питате ме за раз, а, как може как се разпределят а, приходите между акционерите и така нататък. Извинете, извинете. Това не е диалог между Филип Ламбер и председателя на ЕЦБ. И а, аз бих те приканила, Филип, да бъдеш малко по-доверчив. Съжалявам, но мисля, че обясних защо искаме това. Защо че ако ние искаме да имаме наистина един баланс на текущите сметки, ако искаме да имаме повече конкурентоспособност, ние не можем да не използваме тези подходи и да не прилагаме тези мерки. Следващия. Съжалявам, господин Драги, аз закъснях така че няма да, ням, няма да задавам въпроси, на които вече сте отговорили. Но няколко думи за Банковия съюз. Това означава е, много допълнителни мерки не само за еврозоната, а и за останалите страни от Европейския съюз. Как е, е мислите, че това ще се отрази на единния пазар и на е, финансовите услуги, особено за 17-те. Вие задавате един сложен въпрос. Ние обсъждаме банковия съюз, е, централизирането на надзорния орган при това положение, защото Европа е в е, това състояние, а не специфично еврозоната. Така че Съгласен съм с казаното от вас. Да, трябва да, да изпълняваме и да прилагаме тези мерки, като обаче продължиме да, да запазваме единния пазар. Защото в, в противен случай можем да изгубиме или едното, или другото. Аз мятам, че предложението на комисията ще вземе предвид тези две цели и ще ги обедини. Благодаря. следващия Благодаря ви, госпожо председател. Ще се върна на въпросите, които бяха поставени в самото начало. За намаляването на основната лихва до 0,25. Вие казахте, че това до някъде отговаря на е, визията за бъдещето. Е, аз обаче не мисля, че ние всички споделяме тази визия. Вие, господин управител, заявихте, че по този начин желаете да контролирате инфлацията. През 2011 година имахме контролирана инфлация и независимо от това се наложи и на два пъти да се намалява основната лихва. А, подемът в економиката бе твърде слаб. И сега стигам вече до въпроса. Оказва се, че при е, днешните условия непрекъснато трябва да променяте посоката на действията си и е, доста често намалявате основния лихвен процент. Очевидно няма ясни прогнози за това какво може да се случи и не може да се запази е, лихвеният процент, основният лихвен процент за по-дълго време. Дори намекнахте, че може да се стигне и до негативен основен лихвен процент. Но как всичко това ще се отрази на економическото положение в е, Източна Европа, в е, някои от южноевропейските страни? Междувременно похвалихте Португалия, казахте, че постигаме целите от гледна точка на бюджета. Ако се стигне до създаването на банков съюз, ще има ли промени в програмата за Португалия? Трябва да ви, да ви помоля да въпросите да не бъдат по-дълги от една минута. Благодаря, Шаран. Какво беше последната част от вашия въпрос относно Португалия? Извинявайте. Последната част от въпроса за Португалия. Ако се създаде банков съюз и почнат да се издават банкови лицензии, виждате ли възможност за промяна на програмите, е, съгласувани с тройката за Португалия. Така. Менахте е, паричната политика, която а, е, бе проведена миналата година с повишаване на а, основния лихвен процент. Днес а, резултатите до известна степен положението днес до известна степен е последица от това, което се случи миналата година, от през август, септември, август, септември предимно спадането на дяла на кредитите през втората половина на миналата година заради поради две причини. Първо, Необходимо беше трябва, трябваше да бъдат рефинансирани банките, тогава а, реф, необходими беха 130 милиарда за рефинансиране на банките, плюс 300 а, милиона за а, така че повечето банки миналата година, повечето банки в еврозоната престанаха да отпускат кредити, защото се опасяваха, че е, няма да могат да се справят с положението. За това ние предприехме тези операции за финанс... рефинансиране, така че до голяма степен положението днес не се дължи на това, че лихвения процент беше прекалено висок, а на липсата на кеш, на ликвидност. Втората причина беше, че фрагментацията на евро еврозоната увеличи необходимостта от рефинансиране, защото трябваше потоците да продължат да се движат между различните държави членки. Това, е, това са всъщност, за това днес сме в това положение. Сега, по, при, по, поначало положението върви в добра посока. През последните месеци се намели с няколко пункта основния ликвен процент. Но, колкото на втория ви въпрос, а, трябва да Видим, какво е положението, какво, по какъв начин се развиват нещата и чак тогава да се опитаме да определим последващите мерки. И на последния ви въпрос относно Португалия. В рамките на нашите правомощия правим всичко необходимо за подобряване положението в еврозоната, за повече е, стабилност на цените е, в отделните и включително и в отделните държави. Благодаря ви. Следващо. Благодаря, госпожо. Искам да благодаря на господин Траги. Сега, е, през последния какво се реши и всъщност какво не се реши миналата седмица. Дали всъщност се върви напред или назад, още веднъж положителния ефект от взетите решения е, за 48 часа. Е, резултата беше 48 часа. При е, сегашната ситуация, когато всичко, което се каже от арабски страни или от може да намалява цялата система, която ние изработваме съвместно и нейните положителни резултати. Всъщност, какви конкретни инструменти а, е, все още са на лице, за да се възстанови доверието и стабилността на еврозоната? Защото е, имам предвид, че, че положението от години трае и ние загубихме години. Благодаря ви. Да, вие съвсем основателно е, напомнихте начина по който бяха представени заключенията от е, среща на държавните глави от много участници в процеса. Мисля, че сте прав. Среща на държавните глави е процес, е, който има своят собствен кредит на доверие по най-различни причини защото участниците в него е, са най-високопоставените лица в нашите страни. Те заемат най-високите политически постове. Е, Но среща на държавните глави е достойна за доверие, защото след като участниците е, напуснат срещата, обикновено те не правят изказвания, които да противоречат на заключенията от тези срещи и които те са подкрепили. Мисля, че това се отнася за всички участници и това е изключително важна точка, която трябва да се каже и се надявам, че за бъдеще нещата ще се подобрят, е, като разбира се уважава миналото. Вие зададохте въпрос за ЕЦБ. Ясно е, че ЕЦБ може да направи много неща. Вече се каза, е, че за ЕЦБ се казват много неща, но много от нещата ние, които казваме, могат и да се направят, но не можем да определим точна част. Но най-важният ни принос е да запазим доверието което означава всичко, което е правилно да се съхрани. Мисля, че е правилно да го правим заедно. И е, е хубаво е, да се гледа на нас като на екип, но е, също така е, да не е, превишаваме правомощията си. Аз мисля, че няма да спечелим, ако искаме някоя от малкото работещи институции в еврозоната да превишават правомощията си. Защото всъщност това по-скоро ще унищожи доверието, отколкото да го създаде. Е, или по-скоро би навредило на доверието. И за това смятам, че трябва да се придържаме към правомощията си, а именно е, да бдим за стабилността на цените средносрочно в рамките на правомощията ни. Председателката? Е, От името на ЕНП, Пабло да, благодаря, госпожо председател. Господин управител, вие казахте, че резултатите, заключенията от последния съвет са голяма стъпка напред е, към банковия, паричния съюз. Парламента отдавна, както посочи колега преди мен, постави искането за банков съюз, за система от гаранции, за един общ фонд. Мисля, че и вие бяхте в парламента по това време, когато водихме тази дискусия. От една страна става дума за централизиран орган за надзор и съветът заяви, че по този въпрос ще се говори и през следващите седмици ще започнат да се правят конкретни планове все пак, ако ще се въвежда такъв централен надзор, аз искам да ви попитам как изглежда сътрудничеството и изобщо отношенията между ЕЦБ и банките, които са отстрани извън еврозоната. Банковият надзор всички ли ще надзирава, така да се каже, и ще наблюдава, или ще става дума само за онези банки, които са закъсали, при които има установен системен риск. Каква е системата, към която се ориентирате? Как точно на практика ще изглеждат нещата във връзка с Централния банков надзор? Всъщност, вие задавате много различни въпроси, е, за които е много трудно да се отговори, защото процесът сега започва. Е, бих казал, че има две школи заради това колко банки трябва да се надзирават. И, всъщност има три школи. Има една школа, която казва, е, че само е, трансграничните е, системни е, операции трябва да се надзирават, особено тези, които ако се провалят, е, ще се отразят върху целия съюз. Е, втората школа твърди, че е, е важните институции не са само трансграничните, но и е, много е, чисто наци... така, институции, които действат само вътрешен план. Те също трябва да бъдат надзиравани е, на наднационално ниво. И трета школа казва не, за да се предотврати е, изкривяване на конкуренцията. Всички банки трябва да бъдат надзиравани. Аз мисля, че Днес имаше статия тази сутрин. Е, повече от 600 хиляди банки има. Но когато отговаряме на този въпроси, трябва да знаем, че ние трябва да се осланяме на националните надзорни органи. Е, тоест, ние не започваме от нула. Не може да се каже, че няма надзор. Е, има толкова надзорни органа, колкото има и банки. Може би около 600 хиляди в еврозоната. Така че трябва да имаме предвид, че те са на лице. Е, те са си вършили работата в някои случаи с забележителен успех, в други случаи с по-скромен успех, но всъщност е, е, тук ние съществуваме. Нека да, запот... Нека да правим това, което не е направено до сега. Ясно е, е че е, коефициента за централизиран надзор на много по-високо ниво от националните надзорни органи е по-силен за големи банки, защото винаги можете да кажете, че малките банки могат да бъдат добре надзиравани от националните надзорни органи, защото те много добре познават тези малки регионални банки, отколкото е, някой някъде, може би, извън страната. Така че в момента ние обмисляме тези три начина на мислене, но аз съм сигурен, че е, сегашните разпоредби и бъдещите разпоредби ще дадат възможност да отговорим възможно най-умно на тези въпроси. Ние не сме длъжни да избираме, защото често се казва, че или това, или не. Напротив, аз мятам, че нещата са е, толкова е, разнообразни, толкова разпространени в цялата еврозона, че ни оставят с усещането за това, е, че се постига възможно най-добрата линия. И сега. Удо Булман от групата на социалисти и демократи. Господин Драги, Европейският стабилизационен механизъм, съгласно казаното от държавните и правителствените ръководители на последния съвет, трябва да бъде по-добре насочен, е, по-целенасочен, но също времено е, се предвиждат по-малко средства. По-малко, отколкото доскоро се твърдеше. Тоест, е, най-много да стигнат за Испания и за Португалия средствата. Също времено това как трябва да се разглежда като послание към пазарите, че частично поне е, стабилизационният механизъм ще бъде е, средство за решаване на проблемите или по-скоро обратното. След е, 5 юли съвета на мъдреците в Германия, това са известни економисти, публикуваха една експертна оценка, според която един фонд за погасяване на дълга – на закъсалите държави не отговаря на Конституцията на Федерална република Германия, не отговаря и на много други е, конституции в е, Европейския съюз, не отговаря и на разпоредбите на договора. Какво ще стане? Да, Искам да ви кажа, ние трябва да видим съчетаните ресурси е, на двата фонда. То е около 100 милиарда Всъщност говорим за различен магнитуд, но аз мисля, вие сте прав. Размерът е важен. Но ефективността е също толкова важна, дори по-важна. Ако видите нашия опит е, с Европейския стабилизационен механизъм, ако не греша, е, той беше замислен преди около 3 години е, и тогава тази сума се разглеждаше е, за твърде малко, твърде малка сума спрямо това, което се очаква, но не толкова драматично малка спрямо това, което е, се оказа необходимо само след две години. Така че проблемът е, че колкото и да е важен размера, е, важна е ефективността на механизма – ние с натрупания опит е, от е, ИСЕ в вида, в който беше е, замислен, се оказа, че много трудно ще се употреби този механизъм. И за това е много важно какво ще направят лидерите, защото двата фонда трябва да станат по-гъвкави и следователно по-лесни за употреба, отколкото бяха в миналото. Тоест, ние ние може да имаме огромни суми, но да са замислени така, че никой да не може да ги използва. И тогава нещата губят своето значение. Така че е, това, което имаме сега в момента е по-гъвкаво. Много е важно, че има пряко рекапитализиране на банките, но това може да стане само след като се създаде банков надзор. То може да бъде само при определени условия е, трябва да бъде обаче винаги при определени условия, СФ е, ще е, бъде оперативен и при пазарни операции, но винаги при определени условия. Никога не бива да забравяме това. Някой каза току-що е, за среща на държавните глави. Трябва да стане ясно, че ИСФ е гъвкав, но също така се запази изискването за спазване на определени условия. Така че, мисля, че направихме крачка напред. Имаме 800 милиарда сега общо. Те са по-гъвкави и ще се използват при начин, който няма да увеличи държавния дълг на страните. Това е нещо много важно, защото отново решенията, които бяха взети миналата седмица, за първ път се опитват да разрушат връзката между банки и суверенитет. Хората веднага ще кажат, не направихте достатъчно. Разбира се, можеше да направим нещо повече, но това беше само една първа крачка. И заради това, когато ме попитаха, аз казах, че съм удовлетворен от резултатите на среща на държавните глави. Благодаря. А, извинете, Искам, да. Да, за обезпечаване, възстановяването на дълга. Е по, нещо подобно. Не, не може да се съди за него е, сам по себе си, изолиран от останалите. Това най-важното е, че измежду многото направени предложения, споделяне на дълга, някои много отдавна говореха за поемане на държавите на чужда страна или е, споделяне на дълга. Всичко това трябва да се приценява много точно, защото ние постепенно вървим към данъчен съюз. Но данъчният съюз не може да започне с е, е трансфер. Тези трансфери трябва да бъдат крайната точка. Е, ние гледаме нещата само от перспектива, при която страните са е, показали способността си да си стоят на краката, без да им е необходима външна помощ. Това е смисъла. И бих казал същото и за това предложение, което само по себе си е доста умно, но трябва да се е, е, преценява спрямо ситуацията, а не в изолиран вид. Благодаря. Uh, uh, much, Благодаря. От името на либералите. Благодаря, госпожо председател. Сърдечно добре дошли, господин. Първият въпрос, както неодавна казахте, средствата, които бяха наляти в испанските банки, не достигнаха до реалната економика. Какво трябва да се направи, за да се увеличи съвършенството на механизма за предаване на средствата в Испания? Второ, рекапитализирането стана с публични средства, за да не трябват да банките да задържат. Какво може да се направи за бъдеще да се, изпъл... да се избегне това? Е и трето, а, необ... необходимо... необходима е прозрачност, както казахте вие. А, не може ли да използваме в, за тази цел същите механизми, като английската банка, японската банка и а, други банки? Три въпроса. Първо, с ваше позволение ще разширя обхвата на въпроса. А, през инструментите бяха за предаване, бяха критикувани по различни причини по какъв, по, по какъв начин средствата, които се, а, се дават на банките, да стигат до, реалните економи, до реалната економика? По, по какъв начин ниско струващи пари да стигнат до реалната економика? Вие казахте, в крайна сметка, вие финансирате банките с нисък с ниски ликви, за да могат те да финансират економиката. А, и така е според по, а, членовете, различните членове на договора. А това не става. Така че наистина има, а, има критики, има въпроси. Пита се какво правят банките всъщност с средствата, които се предоставят от ЕЦБ. Е, разбира се, ние с, ма, ние можем по един, по един или друг начин да канализираме нещата и да казваме на банките трябва да се направи това или това. Разбира се, това е възможно, но но не смятам, че че това е целесообразно в дългосрочен план – не е, целес, не е целесообразно заради дългосрочните последици. Нека да ви дам пример за това. През 70-те години в Италия имаше едно понятие, така наречено из, изцяло вътрешен кредит, нещо като нещо като една баница, която се разпределяше, колко трябва да отиде към този сектор, колко към другия сектор и така на така. И това доведе до, не, до, ба, до банки, които са, а, не отговаряха на капиталовите изисквания и до 20% инфла, инфлация инфлационен процент. Така че аз не смятам, че в дългосрочен план подобен подход е целесообразен или уместен. Това може да стане, ако наистина можем да и упражняваме над всяка отделна банка в еврозоната, всяка банка, която взима е, средства на заем и ние да можем да проконтролираме дали средствата наистина отиват по предназначение. Това естествено е много трудно. Колкото до е, намесата на даден орган в момент, в който ЕЦБ отпуска средства на дадена банка, може да стане, да речем, би могло да стане, само ако механизма се прилага в цялата еврозона. защото в, в, в, в, някои, в някои страни наистина банки, банките предоставят средствата на малките и, сред, и средни предприятия. Но това не става във всички страни. Защо? Първо, защото в някои държави съществуват правила, които осложняват механизмите за отпускане на заеме. В други страни обаче е, някои банки първо трябва да, да упражнат дивел, е, да, е, намаляване на левереджа, преди да могат да отпуснат средства към реалната економика. Така че това е и причина а, да упражняваме еднакъв надзор, защото всяка страна има свои е, правила и свои Е, свой начин на действие. Но ние се опитваме по някакъв начин да канализираме нещата с цел увеличаване на е, вероятността парите на е, заети от ЕЦБ да отидат наистина в реалната економика. Като като, раз, като, например, създадем правила, според които банките, които ще отпуснат а, кредити на а, малките и средни предприятия, а, ще, а, се, ще се ползват с предимство за получаване на средства от ЕЦБ. А, има още въпроси, казва председателката. Как ще накарате и задължите банките да, да се закриват? Ако знаех как да отговоря на този въпрос, как налагате на банките да затворят, да, да се ликвидират? В всички държави членки това е проблем, който касае първо е, правителствата и второ надзорните органи. Обикновенно националния е, националните надзорни от, е, органи решават, е, че дадена банка вече не е в състояние е, да бъде спасена или е. И, то, и тогава прави предложение на правителството. Обикновено това е значи един съвместен взаимодопълващ се процес. Е, националният надзорен орган е, сигнализира на правителството, че дадена банка вече не може да бъде спасена и тогава правителството е, взема съответните мерки. Колкото до последния въпрос, този, този, този въпрос а, а, беше, бе бил задаван многократно, включително и на моя предшественик. А, аз този въпрос ми беше зададен и тук сред вас преди да бъда назначен. Да, има няколко причини за това. Е, еврозоната не се състои от една страна, от една държава. Трябва да се запази е, независимостта на всеки един отделен е, управител. Когато когато те са членови, когато седат около, около масата на, а, е, в е, управителния съвет, те не са представители на съответните си банки, а са там в лично качество. Има и един друг а, проблем, свързан с а, различните стратегии на комуникиране, които се прилагат от различните централни бранки. В Съединените щати, в Обединеното кралство се публикуват протоколите. Казват се примерно, че лихвения процент ще бъде еди какъв си и така нататък. Докато в нашия случай ние имаме друга комуникационна стратегия, която обаче сама по себе си не е по-малко прозрачност. Ние казваме, че очакваме еди, какви си, е, еди каква си инфлация. Тази инфлация трябва да бъде овладявана последния начин. И так, е, последиците за, е, за инфлационните проценти и за политиката ще бъдат такива и такива. Благодаря. I'm sorry. Oh, that... Oh, yes, I'm sorry. sorry well... Извинявайте. Да. Аз... Uh... Сами аз давам много пресконференции, много изказвания права. И всъщност всичко това е залегнало в протоколите. Просто прекал, прекалено дълго беше. Благодаря, госпожа председател. Един въпрос. За либералите е, двойно време ли е предвидено за задаване на въпроси или всички сме, така да се каже, равноправни? Аз не отговарям времето за отговори. Давам възможност е, да управителя на банката да говори дълго върху ролята. Ето, например, е, отговора на Жан Пол също не получи отговор. Така че сега ще направя нещо, което рядко правя а именно ще злоупотребя с властта си на председател. Бих искал да ви попитам а, нещо. Какво ще кажете нещо интересно, което се направи в Ирландия, когато те а, а, поискаха отчетност на нашата централна банка и когато казахте, че трябва е, да, е, е, централно европе... централните банки се обръщат към правителствата. А вие, като Централна Европейска банка, как работите? Аз ще започна от втория въпрос. Всъщност това е ключов въпрос. В, в, в, в размера, в който а, решение на банката ще се отрази върху национален бюджет, тогава ние трябва да минем през националното правителство. А когато трябва да настояваме за бъде затворена дадена банка, ако е, се прецени, че някоя банка не може да оцелее, то тогава е, трябва да се види е, кой ще поеме разходите. Дали ще бъде по Европейския банк, фонд за закриване на банки или това ще остане проблем на банката. Ако говорим за трансгранични банки, тогава има различни варианти. Сега, първото за отчетността на дългосрочното рефинансиране. Къде отиват парите? Е, доколкото разбрах, трябва по-кратко да отговарям. Не. Можем да се върнем на това. Нека сега да, видим, да идем към зелените. А, да, аз попитах дали аз като председател мога да задам въпроси. Нека тогава да се върнем пак към залата и да зададем въпроси. Благодаря. Сега искам да се върна към Банковия съюз, защото вие казахте, че това е много важно за разрешаването на кризата. Казахте, че сте прозрачни. Надявам се, че ще е, е, бъдете прозрачни и за най-важните стъпки към банковия съюз. Механизма за надзор. Още не мога да разбера как да се раздели еврото, банките и е, европейски банки. Започнахме с еврото, обаче още трудно се прави разделение. Бихте ли казали как е, вие си представяте европейски надзорен орган и после, тъй като е, банковия съюз още не е достигнал до края си, а само банковия надзор, ще се говори ли за обезпечение на дълговете или това е още предложение. 80 милиарда през 2013. Това е достатъчно за да спаси една банка. Това е достатъчно. И е, е, схемата за депозитите. Това пак принадлежи на държавите членки. Е, пак говорим за банков съюз, обаче в края на ще винаги се говори твърде малко, твърде късно или само за дадена държава членка. Е, как ще направите конкретни стъпки към банков съюз е, с с достатъчно пари е, за е, банковата схема за депозити или това са само приказки. Аз мисля, че има, е, има думи и мисля, че в момента на настоящия етап на среща на държавните глави за първ път се придаде някаква плът на думите. И вие задавате съвсем правилни въпроси. Може би трябва да имат някакъв отговор тези въпроси. Обаче дали отговорите ще дойдат веднага или ще трябва да почакаме, това е нещо друго. Но въпросът е, трябва да се опитаме да постигнем възможното в рамките на настоящите договори. Ние до края на годината е, трябва е, да изготвим разумно разумна представа за банков съюз. Тя няма да бъде съвършена, но това ще бъде просто достижимото в момента. И е, колкото повече това се доближава до това, което вие си представяте, толкова повече ще се доближава до моята представа. Така че ние сме единодушни по крайната цел. Въпросът е какво можем да направим, за да постигнем колкото може по-бързо, а не по-късно е, тези цели. Е, и това е всъщност въпроса, пред който съм изправен аз едновременно с това да забавяме и е, до безкрайност процесите. Някои казват, моля ви се, не почвайте, толкова е безнадежно, е, трябва да се променя договор или конституция и никога няма да бъде достатъчно. И много честно и пазарите ви го казват, защото те отчаяно искат нещо и когато го получат, винаги е недостатъчно. Искат нещо повече. Така че в момента нашия подходът е прагматичен, но не по-малко амбициозна от вашата цел. Нека да видим какво можем да постигнем при настоящата правна рамка, без да губим амбиция. И сега Народната партия. Вернер Ланген. Да, е, благодаря, госпожо председател. Всъщност аз се опаках не от това, че вие задавате въпроси, а от това, че отговорите са е, понякога много дълги, може би при е, отговор на въпроси на либералите. Независимостта на ЕЦБ е записана не само в договорите, това е нещо, е, което на практика трябва да се доказва всеки днев, това междувременно става ясно през последните месеци. Господин Ламберт зададе въпрос в тази връзка. Ние на практика винаги избираме управителя, ние имаме глас. Когато можем да кажем нещо повече, казваме естествено и по отношение на състава на управителния съвет. И мога да кажа, че господин Драги, е, който е избран с наше съгласие, действително работи много добре. Но сега да се върнем на банковия надзор. Искахме силен банков надзор и съветът взе именно такъв е, банков надзор. Но е, когато казваме банков надзор, нямаме предвид банков съюз. Нека да разграничаваме нещата. Бафин пообърква малко нещата и именно така рискуваме да загубим независимостта на органите. Тук е всъщност основният момент, защото господин Бърния пък иска нещо друго. И така стана дума за Испания, за Португалия. Сега Гърция, Словения, Кипър, до този момент не са споменати. Как виждате там нещата? И един трети въпрос във връзка с рекапитализацията на банките. Дексия, Societe General, Bayerische Landesbank, Барклис е, е, и така нататък. Имаме много закъсали банки. Как на практика ще е, вземем предвид всички тези проблемни банки и техните искания. Също времено има и неопределени искания в това отношение на комисара по конкурентно способност. За въпроса и този, този въпрос не е много лесен. Защото, както казах многократно, процесът тук що е започнал. Но, сега, мисля, че може би не, не, не по-скоро банков съюз, колкото е, парично-финансов съюз. В някои страни има много повече трудности да, да съчетаеме тези два аспекта на финансово-пазарния съюз, включително и да прилагаме еднаква схема за гаранция на депозитите. Нека, да, нека обаче да се спрем предимно на нещата, които могат да се направят сега, непосредствено. Тоест надзора и а, фонда за възстановяване. От как да започнем? Дали с един а, държавен а, фонд или един фонд, който в началото да бъде изцяло финансиран от а, частния сектор или от т.е. от а, таксата върху финансовите операции. А, колкото до третия аспект, той е още по-труден, защото, както казах, вече имаме директива за хармонизиране на схемите за гаранция на депозитите, но същевременно не можем да стъпиме на подобна, на, на подобна схема, без да, им, без да имаме а, раз, разделение и раз, споделя, споделяне на дълга. Защото на практика това просто ще разруши а, един бъдещ съюз. Така че, от една, от една страна, както казахме в паричната, в паричната област трябва ЕЦБ да бъде независима, а същевременно да има един ефективен надзор, който да почива на синергиите на различните подходи. Това е правено в някои държави членки. Мисля, че можем да се опитаме да го направим и на общо европейско равнище. Сега, социалистите и демократи искате ли? А, не, извинявайте. Конкурентоспособността. Всички мерки, които се прилагат от 2008 година за рекапитализиране на банките или за гаранции на а, експозицията, са правени с а, разрешението на а, съответните органи за борба с, а, до, с до, доминиращата позиция антитръстовете. Служби, така че в, във всички случаи ние сме се придържали към правилата. Антолин Санчес Преседо. Благодаря, госпожо председател. В документа, публикуван от господин Фан Рампой, нещо ме очуди, а именно твърде дългите срокове. И най-вече от финансова и техническа гледна точка, необходими ли са наистина толкова дълги срокове? Някои е, желаят е, по-активна Централна банка или по-скоро Централна банка, която е, да насочи усилията си най-вече към растежа. Тоест, е, очевидно, всичко се върти около е, ръководената от ваш, вас банка и инструментариума, с който тя разполага. И така стигаме и до рефинансирането и рекапитализацията на финансовите институти. Ще бъде ли в състояние Европейската Централна банка наистина да е, стабилизира държавните финанси и да предоставя кредити? Ако има, да кажем, меморандум за разбирателство, с, както е с Испания, това едва ли ще бъде достатъчно за да се предоставят е, съответните кредити в доста големи размери и те да послужат за удовлетворяване на исканията на длъжниците. И също времено от една страна имаме частен дълг, имаме публичен дълг. При рекапитализация на частни дългове очевидно е, се налага на всяка цена европейски надзор. Е, бе зададен такъв въпрос на господин Шайбле. Попитаха го кога ще стане това. Той каза не, не през тази година, очевидно. Ще трае много по-дълго. Е, кажете ни в крайна сметка колко дълго ще трябва да чакаме, докато най-сетне тези абсолютно необходими и спешни мерки бъдат взети. На практика задавате няколко въпроса. А, значи, според първия аз го тълкувам като двойно, двойно правомащи. както примерно и американския ФЕД. А. Така. Разликата между различните институции е а, е, била гаранция за това, че устойчивото развитие се основава на устойчивост на цените. Считаме, че И тук говоря за постоянно, постоянна инфлация, постоянно, т.е. една устойчива инфлация, е, е противопоказна за развитието. Просто нашото, нашите, нашите традиции са такива. Още преди да се създаде еврото, страните, които стъпваха на, тази, на този принцип, по принцип се развиваха по-добре от другите, които е, имаха други традиции или други правила. Така че това е една традиция, която почива на рационален подход и нашата институция е стъпила на този принцип. По втория ви въпрос, дали средствата ще бъдат използвани по-добре, като се отпускат директно за кредити, вместо първо да се е, рефинансират е, на практика фалирали банки. Въпроса на вашия отговорът е след. Трябва да разграничиме банките, които по принцип вече са предфалити, трябва да бъдат е, закрити и онези, които все още са спасяеми. Вярно е, че ЕЦБ е трябва да размишлява и е, да, така, да установи правила за е, подобно разграничение. Е, сега, да се прекъсне този пер, това перверзно отношение между дълг и банки. Да, това трябва да, това трябва да стане и ще отнеме доста време. Никой не може да каже колко време ще отнеме това, но в крайна сметка по-добре е да свършиме нещата по подходящ начин, вместо да бързаме да свършиме нещо на... през просото. Но, ако банки, ако дадена банка има нужда от рефинансиране и а, не е рекапитализирана директно, а, тя ще бъде рекапитализирана чрез а, Европейският а, фонд за, стабилизи... за стабилизиране. И а в момента, в който механизма влезе в сила, той на практика ще а, замести всички други а, механизми за рефинансиране на дълга. Тоест правиме каквото, каквото можеме, за да бъде, за да действаме бързо. Следващия от името на ЕНЕП. Шерен, се президент, комисар Пур. Да, благодаря, Шерен. Господин председател на ЕЦБ, започвам с поздравления. Вие казвате, че има краткосрочни проблеми, а тези проблеми са свързани с доверието, с сигурността, с необходимостта да намалим напрежението и натиска върху държавите във връзка с тяхната съдлъжнялост. Но няма да има фондове за погасяване на дълга, няма да има облигации. Както разбираме, ще има един вид е, европейски гаранции. А или европейски облигации, е, което означава, че на практика ще се съберат е, е, задълженията на всички европейски държави, след това ще почнат да се продават на пазара, ще има обща отговорност и при решението ще се търси отново общностния подход, но това не е политически подход това разводнява на практика нещата. Смятате ли, че това на практика може да стане? Какво мислите по това предложение? И мислите ли, че ЕЦБ може да бъде гарант за едни такива облигации? И още нещо. Какви са вашите конкретни предложения към политиците. Какво трябва да се направи в връзка с решаването на проблемите и преодоляването на кризата? Не съм сигурен, че разбрах предложението. Трябва да кажа, че съм невеж във връзка с това предложение, поне доколкото разбрах. Но бих казал, че ако в него се съдържа нещо като съвместяване на дълга, е, мисля, че може би след срещата трябва да ми обясните, да, да ми обясните, за да е, мога по-добре да размишлявам по този въпрос за политически съюз. Много е трудно да си представим нещата след много години. Е, аз не съм от най-добре осведомените, но Нека да се върнем към е, четирите камъка. Вървим към е, финансов съюз, което предполага и известна степен на загуба на суверенитет. Говорим за централизация на надзор, е, за съвместни европейски фондове, много предпазливо, но все пак започваме да говорим за това. При економическия съюз говорим за да инвестираме заедно пари за економически растеж в Европейския съюз. Говорим за структурни реформи, за по-голямо европейско управление което означава постепенна загуба на национален суверенитет. Същото дори в още по-голяма степен се отнася за данъчния съюз. Е, всички тези стъпки е, ще е, намалят националния суверенитет, но те трябва да бъдат балансирани с по-голямо поемане на политическа отговорност на общностно ниво. Сега аз не съм човека, който може да каже как ще се развият нещата, но в момента виждам, че когато искаме да има напредък по тези четири тухли, автоматично това предполага различна политическа конфигурация от настоящата. Благодаря ви, председателката. Благодаря сега за консерваторите Симон. Господин е, председател, ще се спра на два въпроса, които според мен са важни, а и вие ги окачествихте като важни. От една страна системите и след това фондовете за е, излизане от е, проблемите. Става дума за вла... гаранции за влогове, малко повече от 1%. Но на практика повече, така да се каже, от една от един среден фалит или средно разклащане на банката няма да можем да покрием. И в такъв случай ще се покрият само проценти и само малки части от вложенията в банките. Какво остава? Е, е, тогава е, всъщност една малка част от резервите и от така, гаранционните инструменти, които се създават, ще се използват всъщност за е, гарантиране на вложенията, а пък е, в рамките на ликвидационния фонд няма да се отделят средства за гарантиране на вложенията на влоговете е това, което на практика само една, така да се каже, средна банка, ако се срути, ще пострадат множество влогове и вложители. И на практика вие не сте създали инструментариума за покриване на влоговете в подобни случаи, е, да не говорим вече за случаите, в които, да кажем, е, може да закъса една голяма банка. Интересуваме комисията мислила ли е по тези въпроси. Европейската комисия очевидно предлага нещо, което не е съгласувано с вас. И ще можем ли по някакъв начин да стигнем до желаната стабилност на пазара, ако не можем да се осланяме на вложителите, които вече са загубили доверие в банките. Аз мисля, че тук вие се докосвате до е, друг въпрос, който не е ясен в момента. Е, сега, ако имаме по-дългосрочен възглед за тези четири стълба и за финансовия съюз, нещата те първа е, се развиват. Ние чухме предложението на комисията за гаранция за депозити, но това беше замислено още преди години, обаче се обмисля доста време. Сега, да се мисли по това предложение е, целият размисъл е на основа на нацията, на основа на държавата. Въпросът е да се хармонизират тези гаранции за депозитите на ниво на държава. Аз мисля, че това е разумно предложение, но едновременно с това е, Съюза на финансовите пазари е убеден, е, че трябва да имаме от една страна нещо общо, а от друга страна нещо, което да не кара народите в определени страни е, да смятат, че им се отнемат парите, за да се финансира обща схема. Е, има национални схеми, които са напълно финансирани. има национални схеми, по които все още няма финансиране. Сега комисията е, за своето предложение се стреми да въведе някакъв ред. От една страна се върви към нещо неопределено, но е, по-европейско, а от друга страна имаме директива, която е ясна за своите цели. И е, като и накрая, и накрая вашия въпрос. Кой е правилният размер? Трябва много да помислим, за да отговорим кой е правилният размер, като се има предвид съчетание от национални и европейски схеми но мисля, че е още рано и не можем да поставяме това в началото на проблемите. Имаме национални схеми, нека да ги запазим, нека да внесем ред в тях и е, на трето място говорим за европейска схема. Първо имаме е, банков надзор, Второ, фонд, е, резолюционен фонд, който може да се финансира от промишлеността и дори нещо повече. И накрая това, което вие питате, но трябва да се види е, кой е правилният размер. Има, е, така, има членове от Великобритания, които не са в еврозоната и които смятат, че гарантите са 1,5 милиарда и че това е прекалено много. Докато схемата за гаранция на депозити е 1% от баланса на банките, около 60 милиарда, така че ние постигаме катастрофално положение. 60 е, милиарда, от друга страна 1,5 милиарда. Така че да видим как да се преструктурира този така наречен резолюционен фонд, за да може той действително да действа. Няма да е лесно. Искате отново да зададете въпрос? Да, благодаря, госпожо председател. Точно за това става дума. Каква е оценката ви? Едно цяло 0,5 е, за гаранционния фонд. На практика това е много малко. И има ли някакво конкретно предложение за това как ще се гарантират е, депозитите на гражданите? Съветът е, повече от 8 месеца на практика не води преговорите по този въпрос. Съветът не продължава преговорите, просто защото едно процент на практика е, е много малка сума и тя никога, до никъде няма да стигне е, в случаите, в които се наложи, да кажем, гарантиране на банковите депозити на граждани. Хубаво е, да. Да, е, да, след тази комисия ще можем да мислим по този въпрос. Да, аз мисля, че е доста труден проблема. А, Астрид, вие сте следващата. Благодаря, благодаря. Сега, господин управител, и вие, и вашия предшественик винаги е, сте ни предпазвали от създаването на данък върху финансовите транзакции, ако това не стане е, на ниво G20. Сега вече не сме и на ниво G27, нито на G17. Говори се за засилено сътрудничество, вероятно, между 9 държави членки. Вие продължавате ли да ни предупреждавате срещу подобно е, действие. Господин Юнкер каза, че Люксембург няма да участва в това засилено сътрудничество, защото има е, възможност за изнасяне на услугите. Вие току-що казахте, ако правилно съм разбрала, е, че доходите от такъв данък може да се използва като фонд за гаранции за банките. Възможно ли е това? Защото такъв данък, който определени държави членки искат да си запазят приходите за себе си. На второ място много се говори за еврооблигации като начин за разрешаване на кризата може да се окаже интересна възможност, обаче е, едва ли ще стане това чудо. Но е, това, което е ясно, е, че е, условията, които се изискват е, за да се съдат еврооблигации, не са ясни. Не се знае какъв ще бъде контрола върху бюджетната политика на държавите членки. Вие не мислите ли, че Европейския съюз, чрез съвета и комисията, трябва да има право на вето спрямо бюджет на държава членка, която не изпълнява своите задължения за дефицит и държавен дълг. Okay, I, uh, um... The, uh, the tax... Сега, колкото до данък върху финансовите е, операции, тук Целта не е толкова да се финансират схемите за гаранция на влоговете, колкото за а, помощния фонд. Тоест, с този данък ще се създаде така наречен един помощен фонд, който ще бъде предназначен само за онези държави членки, за банките на онези държави членки, които са приели и прилагат този, тази такса или този данък. Така че това може, това се предвижда само в случай, че някои само а, дър, държави, държави членки а, приемат а, подобен, а, подобен данък и приложат предъбен данък. Проблема е много чувствителен, много деликатен. А, но по принцип мисля, че за дънакоплаците, това ще бъде един а, добър отговор и едно правилно решение, особено у нези, които смятат, че са плащали през последните години за, а, за а, рекапитализиране на банките. А колкото до правото на вето, трябва това трябва постепенно да се въведе но а, раз, консолидирането на суверенитета в един, в един супранационален а, план а, е от огромно значение. Няма друг подход, няма друг начин. Просто единствения начин е отстъпване на част от националния е, суверенитет. И още два последни въпроса, които заедно, които ще бъдат зададени един след друг, е, на които договарите едновременно. Господин президент, Елиса Ферера, НП. Благодаря. Сърдечно добре дошли, господин председател на ЕЦМ. Вие казахте, че трябва да се финансира чрез е, общия е, фонд за спасение и за късавите банки. Аз съм за това. Въпросът е, имате ли е, достатъчно ликвидни средства, които банките да могат да използват? Е, по линия на стабилизационните механизми. И въпреки всичко, очевидно и е, данакопаците и вложителите ще трябва да поемат част от е, затрудненията на държавите. Така че точно по тази причина ние създавайки така наречения двупакет и след това и шесто пакета и много други е, инструменти, се питаме как на практика може да се защити, така да се каже, е, държавата от, е, и да се предпази от изпадане в по-дълбока задлъжнялост. Португалия прилага всички решения на тройката, дума по дума, както се казва, но нещата не върват толкова бързо и не върват на добро, защото в една страна, в която се взимат толкова драстични, рестриктивни мерки, много трудно могат да се осъществяват структурни реформи. Вие самият знаете това. И последствията за хората са много неприятни. Също времено е, никой не казва на тройката, че трябва да коригира тези решения, независимо от това, че ние призоваваме за нещо подобно. Е, отпускат ни се малко по-дълги срокове. Е, какви са рецептите и препоръките, които вие можете да дадете на тройката, господин председател? Драги, благодаря, господин председател. Господин Драги, вие казахте, че ЕСФ, и ЕФСА доста време ще стане, докато се приложи това е, към брутния вътрешен продукт. Това се отнася за Ирландия. Искам да ви задам въпрос за това, е, че има правомощия, за които няма никаква отчетност. Е, след всяко съобщение, което се прави от европейски институции, независимо от това дали Европейски съвет, Европейска централна банка, комисия или парламент, и като че ли на сцената се оказва, че има нещо като пренебрежение е, към това, което ние наричаме пазари. Европейските институции е, са твърде слаби, за да е, бъдат противодействие на финансовата власт от глобализацията всъщност има недопустими власти и много често аз искам да предложа, може би паралелно с сегашните действия, може би е, трябва да чуем е, Европейския съд. Искаме прозрачност и откритост е, защото пазара наистина свободен пазар. И втората част от въпроса е, вие не можете да кажете какво да се прави с ликвидността, съгласна съм с това, което се каза, доколко ЕЦБ ще толерира финансови власти, които не искат е, е, да се да намалят лихвения процент. Няма ли финансовите институции да се е, държат по-етично? Да, сега за втори въпрос. Ние можем е, сами да е, обсъдим първи въпрос, защото това не интересува всички. Аз мисля, че Португалия много добре се представи. Португалската програма вече се прилага. Тя беше одобрена от тройката. Е, ясно е и аз съм съгласен с вас, че има социални напрежения, е, че положението в Португалия и на други страни е много трудно. Но е, ние сме обсъждали това и при други поводи. Каква е альтернативата? Да се върнем назад и да разхлабим програмата? Как, извинете, вие използвате думата пазари? Ако погледнем обратното, според мен ние трябва да проявяваме упоритост и Ирландия показва, че е, упоритостта е, печели защото Ирландия минал седмица можа да се върне е, на пазарите и лихвените, на които им се отпускат кредити, сега са много по-низки. Две страни. Е, така че в крайни краща ще видим полза. Ясно е, че положението е трудно, но е, фискалната консолидация е неизбежна и особено структурните реформи, за да се възстанови конкуренцията. На, е, дефицент в е, текущата сметка намалява, напредъка е много слаб и заради това аз много внимавам да забавим нещата, да се върнем назад, да ги преразгледаме. Напротив, сега виждаме първите стъпки от напредък в много страни, особено в Ирландия и Португалия. И е, сега искам да върна към е, недопустимата власт на пазарите. в известна смисъл аз не знам дали пазарите имат техния дял от действията, но това, което се наблюдава през последната година и половина, доста инвеститори, особено от други части на света, е, се, всъщност, които е, е, нямаха доверие в еврото, от различни действия на едни и същи партньори в еврозоната. И всъщност доверието намаля е, от действия на ниво еврозона, на национално ниво и така нататък. Така че усещането е, че ако това се коригира на ниво еврозона и национално ниво, останалата част от света ще се върне и отново ще инвестира в еврозоната. Има една хубава, е, така, е, хубав признак от една доста мрачна картина. Това е усещането на пазарите, е, където се говори за много ключови лихвени проценти, на които се отпускат дългове на държави. И виждаме през последните месеци, че не изтичат пари от еврозоната. Имаме потоци в еврозоната, обаче не се наблюдава това, което се наблюдаваше до преди няколко месеца – изтичане на пари извън еврозоната. Нека не забравяме това. И последният ви въпрос беше за Астро в някакъв смисъл това е свързано с въпроса, е, който ми зададоха за дългосрочното рефинансиране. Ние виждаме, че това се случва в Ирландия, в други страни не. Така че имаме съчетания от различни фактори и забравих един фактор да спомена, че в момента сме на кръстопът, когато търсенето на кредити, всъщност е, кредитите се определят от търсенето. Сега ние създаваме условия, при които ще има време, когато търсенето ще вземе предвид е, ниските лихвени процеси, номиналните лихви, реалния лихвен процент е, и това ще се включи в е, решенията им в бизнеса и не трябва да бъдем песимисти. Ние все още предвиждаме леко възстановяване на еврозоната. Още един въпрос, е, съвсем накратко. В, ня... Е, е, в някои страни се говори за намаление лихвените проценти. Какво правят банките? Говори се за ликвидни фондове, Виждаме, че няма ипотеки. Трябва да се прави всичко, за да може банките да престанат да бъркат в джобовете на хората. Напълно съм съгласен. Както казах, е, ние искаме да има по-голямо съвместяване на обезпечаванията. Но не трябва да забравяме, че има страни, където националните договори е, са толкова трудни, че трудно се е, прилага нисък лихвен процент. Един специфичен пример. В много страни лихвите е, за ипотеките са променливи. Така че в момента лихвите са исторически ниски. Едновременно с това обаче има комисионни, има разходи, които банките изискват от клиентите. В много страни е, тези е, комисионни дори се определят чрез закон, така че общата сума е по-малко отколкото е, банките могат да получат от облигации или злато. Така че в край на краищата ипотеките драматично спаднаха в някои страни и е, са там, където бяха в други страни. Така че трябва да имаме предвид е, тези различни разпоредби, но съм съгласен, че трябва да правим всичко възможно, за да може е, парите от ЕЦБ да стигнат до реалната економика. Е, е, аз искам да... Председателя не ме е събра. Нямаме време, казва председателката. Ня, нямаме време. Мисля, че е, е, въпросите са сложни. И, е, 20 е, минути задържахме господин управителя на ЕЦБ. Действително, ние ви помогнахме за това. Нещо интересно, че в Ирландия надзора изисква банките да кажат какво правят с дългосрочното рефинансиране. Много интересно, ако това се прилага и в Европейския съюз и парламента се опитва да прави това в директивата за капиталови изисквания. Обаче виждаме, че има съпротива от комисията и съвета и аз е, чух от банките, че за да се достигне в Ирландия до това дългосрочно рефинансиране, трябва употребата на парите да се промени заради тези изисквания. Така че мисля, че това е нещо много интересно. Можем да мислим по него. Е, мога ли да кажа нещо? Е, е, искам само да, ви благодаря, госпожо председател, и да ви благодаря на всички за този обмен на е, мнения. Е, всички неща са предизвикателства, но са и стимулиращи. Според мен и хората, които работят с мен, хората, които работят в ЕЦБ, по всички въпроси, които повдигнахте, никога няма да забравя някои ключови думи, като фискален компакт, компакт за економически растеж, дългосрочно възгледи. Е, проистекоха именно от е, разговорите ни тук. Така че от все сърце ви благодаря. Председателката, благодаря ви. Десет минути почивка. Очакваме комисар Бърние.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 Okay, everybody. Um, let's, let's now... Нека сега да продължиме нашата работа. Закъсняхме мънинко. Няма да можем да продължиме нашето заседание, тъй като вече нашите преводачи ни поработиха повече. Сега ще обменим ще разменим мнения с комисар Барния. Мисля, че няма какво повече да ви казвам по този въпрос. Просто нека господин комисара изложи своите виждания и след това да зададем въпроси, на които той да отговори. Благодаря. Имате думата, Мишел. Благодаря, госпожо председател, скъпа Шарон, дами и господа. Съжалявам, че закъснях, но а, просто влака ми закъсня. Радвам се, че се срещаме в този, в това особено за всички нас време. Днес заседават е, министрите на еврозоната. Тяхното заседание започна в 5 часа и утре Екофин ще финализира решенията на съвет от преди 10 на дни. Първо бих искал да споделя няколко думи относно заключенията на съвета а, пазарите като цяло приеха положително решенията на съвета, но и наблюдателите, и пазарите, и гражданите очакват от европейските ръководители повече яснота и повече последователност, същевременно и изпълнение на решенията. Така че ние вече работиме по проектите, които бяха одобрени, економически, финансов а, и данъчен съюз, включително и един бъдещ политически съюз, в който Европейския парламент ще играе все по-голяма роля. Колкото до банковия съюз, е, съвета реши да активира член 124.6 е, от договор за създаване на интегриран е, надзорна система около ЕЦБ. Заедно с председателя Барозо и комисар Алмурно работиме по въпроса тази, това е една, едно много важно решение, тъй като от него а, проистичат много чувствителни проблеми, технически, политически и така нататък, като например какъв тип интеграция в Банковия съюз, дали ще има е, препокриване на европейския надзор с националните надзори, системата отворена ли е за всички държави членки, ще се запази ли целостта на единния пазар, каква ще бъде юридическата основа на това дали нов, новия интегриран надзорен орган ще упражнява надзор над всички банки или само е, на големите банки, системните, е, над системния риск, какъв вид надзор ще се упражнява какви ще бъдат отношенията между общоевропейския надзор и националните надзори какви, е, какво ще бъде ролята на Европейския орган, Европейския банков орган и е, как да се осигури демократичната легитимност на този е, нов орган. Така че разполагаме с няколко седмици, за да отговориме на току-що зададените въпроси, т.е. до септември трябва да излеземе с, с предложение, което да отговаря е, на всички е, зададени въпроси, както казах, и е, до края на годината да влезе в е, сила един оперативен инструмент. Това обаче не изчерпва всички проблеми. В този е, механизъм ще се включат всички държави членки, които желаят от еврозоната и други, надявам се. чрез е, е, спас, ще има един, едно общо един общ букет е, правила с, с, за а, стабилизиране, за взаимосподеляне на дълга. Това, това ще бъдат основните принципи и предполагам, че и, и вие споделяте е, и нашето мнение за колкото се може по-бързо е, създаване на, е, цел, на цялата тази структура, за да се стабилизират е, финансовите системи на 27 27-те държави членки по инициатива на Отмар Карас продължаваме дискусиите и се надявам, че в близките седмици ще постигнем някакво споразумение по време на кипърското председателство. Необходим е, е политическо, необходимо е политическо споразумение, за да можем да е, изработиме общи правила, като имате предвид, че сме поели този ангажимент в рамките на Г20. Така че по време на политически е, трилог трябва да разрешиме е, съществени политически въпроси, економическия конвент, е, подхода към малките и средни предприятия, е, гъвкавостта и правилата за е, ликвидност и, е, и е, правилното разпределение, т.е. намиране на един добър баланс за, за осигуряване на стабилност и солидност на системата. Второ, гаранции за влоговете аз съм сигурен, че заедно с Питър Саймън ще работиме по този въпрос за постигане на резултати. Трето, превенция на управление, управление на превенцията на банковите кризи. Е, проекта трябва да бъде приспособен към взетите на 29 юни решения и е, четвърта точка – изкривяванията и злопотребите на пазарите. Е, случаят Барклис е доста красноречив, е, защото доказва, че каквото и да решим, каквото, каквито и решения да вземеме, продължават някои скандални поведения и скандални действия на някои банки и по и по-специално относно референтните индекси на лихвите. Така че няма да коментирам а, разследванията, които в а, момента се провеждат а, обективно, с а, много така целенасочено от съответните национални органи. Обсъдихме този въпрос с Сарлин Маккарти, но при всички случаи ние трябва да да е, допълниме документа, с който разполагате, да той да бъде много по-строг, да има, повече, да има включени повече санкции, повече е, глоби и наказателни мерки и да, бъде включен, да бъдат включени всички отделни случаи, да има по-глобален подход. Е, смятам, че колкото се може по-бързо, чрез дискусия, да постигнем до едно по-добро структуриране на документа, за да можем да подкриеме всички, е, за да няма пропуски и. Е. Та, да, бихме искали тези четири предложения да създадат един по-прозрачен пазар на финансови услуги и на надзора. Разбира се, ще има и работиме и по други документи, но ще се върнем към това по, по време на дискусията. Омнибус 2. Вие тук що приехте директивата Quick Fix за Солвен, по, по, а, заради Солвенци 2, за да се, за да се избегне а, прав, за да се избегнат правни прав, а, празноти, да се осигурят а, гаранции за дългосрочните инвестиции и да има а, много здрави основи за а, капитализиране, т.е трябва да се направи всичко възможно Омнибус 2 да бъде е, публикувана през е, септември, е, особено пред, предвид е, запълване на празнотите в някои области, свързани с застраховането, което е от огромно е, значение. Необходимо е също, също така да, да се включат да се прилагат колкото се може по-бързо мерките за приложение, включително и някои технически стандарти, които са свързани с дългосрочните гаранции. Що се отнася до преразглеждането Бифит, вашия докладчик работи усърдно по въпроса. Става дума за злоупотребите на пазарите, които има три основни елемента, на които трябва да обърнем повече внимание. Първо, структурата на пазарите – е, новите, новите видове пазари трябва да бъдат подложени на е, същите, на същите правила, е, защото в крайна сметка всички пазари трябва да бъдат, да, да отговарят и да прилагат едни същи правила. Второ, що платформите за а, преговори. И трето, създаване на а, справедливи е, подходи и режими към трети страни, не за да затваряме нашите пазари към трети страни, а напротив да има конвергенция и реципрочност. в рамките на G20 Financial Stability Board и също времено ще продължим да работим и с господин Доминичи по а, агенциите за кредит на рейтинг. Надяваме се, че в рамките на а, това председателство ще има а, ще се постигне необходимия напредък. Не, не смятам, че трябва да да, да, трябва, да, да, да, да наблягаме на необходимостта от повече етика, повече отговорност и, и да, да продължиме на да а, за, за, за намаляване различията между съвета парламента, що се отнася до пакета отговорни предприятия и директивата за а, счетоводните стандарти и директивата за прозрачността. Работиме в тясно сътрудничество с комисията по правните въпроси. Вие работите тясно сътрудничество с тях е, относно е, изплащанията на държавите членки. Някои депутати, знам, искат да бъдат е, взети допълнителни мерки. Е, аз ви представих документа държава по държава, проект по проект, в които отговарят на правилата на е, е, прозрачност, но не бяхме предвидили съпротивата на известни държави членки, както и а, е, разходите, които това може да а, доведе. Да, да, разходите, които това може да генерира за някои а, малки и средни предприятия, колкото Постигнахме компромис и се надявам, че съвета на министрите, който прие решенията на трилога, ще, ще а, постигне, ще, при, ще приеме а, необходимите мерки за социалното партньорство и е, по е, другият документ. И на последно място, миналата седмица участвах в е, Страсбург на е, обсъждане на доклада на Йорган Клуте и от името на Европейската комисия ще ви представя през октомври най-вероятно проект за създаване на базис, базисни сметки, банкови сметки, включително и правила, свързани с прозрачността на банковите разходи, защото много често гражданите не разбират какво плащат и защо го плащат. Що се отнася до потребителите и инвеститорите, миналата седмица направихме крачка напред, приехме три документи по ПЦВМ-5 за а, от, за да извлечеме полуки от скандали от типа на скандала Мадов и да има необходимите правила и съвети за потребителите. Това са с а, няколко думи, госпожо председател, проблемите, по които бих искал да можем да работиме съвместно, за да може всички тези документи и е, нормативни актове да бъдат е, окончателно разработени в скоро време. Има и някои други проблеми, свързани с е, защита на потребителите, е, които ще бъдат обект на общ обществена дискусия. Също така и ще се върна към тези въпроси по-късно. Също така бих искала да кажа, че продължаваме да работиме по банкирането в сянка или сивото банкиране. И заедно с регулаторите и представители на, на, на надзорните органи ще, ще се ще се опитаме да имаме една по-ясна картина за паралелните дейности в банковия сектор. И отвъд това законодателство, което има за цел превенция на кризата, спасителни мерки, е важно да продължиме с необходими условия за насърчаване на дългосрочното инвестиране проектиране, което е от огромно значение за економическия ръст, колкото до структурните реформи. Очаквам доклада относно избягването и ограничаването на риска и ще направя необходимите предложения в следващите е, месеци. Аз сега с удоволствие ще слушам вашите въпроси и ще се опитам да дам задоволителни отговори. Благодаря ви. Сега аз имам списък Mrs.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 Е, да, е, всъщност е, ние сме обединили тези, които искат да зададат въпроси. Според групите искаме да бъдем почтени към всички. Господин Жан Пон Класес пръв. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, вие току-що ни съобщихте какво сте предвидели да ядем и какво можем да се изберем. А, ние заедно работим а, и просто е късмет, че имаме работа, имаме интересни теми. Важното е, както вие се ми казахте, е да направим нещо. Сега, а, е, Искам да кажа нещо е, във връзка с е, агенцията за кредити на рейтинг. В парламента имаше широка подкрепа на предложения, които според мен са полезни, които не се удалечават много от вашите собствени предложения. Те бяха много новаторски. Ние се опитахме в рамките на възможното да ги възстановим. Но, откровенно казано, е, по така между нас казано, не е необходимо е, на всяка среща да си повтаряме това, което вече сме си казали. Имаше заседание, е, когато се установи един първи контакт. Той беше полезен, но не е нужно да го повтаряме дословно на следващото заседание. Лично аз исках да ви, искам да ви приканя, господин комисар, да бдите за това в е, комисията да се вземат решения, е, до толкова, доколкото вие давате възможност на сътрудниците ви да, да, да вземат решения. Сега, при ротационното председателство, нямам предвид кипърското председателство, а по принцип хората, които идват на тези заседания, да имат правомощи да водят преговори. Ние се опитахме да разберем е, дали е, представителите на председателството имат пълномощия да водят преговори? Очевидно не. Хубаво е да има първо заседание за установяване на контакти. Всеки може да обясни какво е, има да казва, но сега трябва да е, преминем на по-висока скорост. Според мен няма да има големи затруднения и се надявам да постигнем съгласие по повечето теми. Може би ще има две-три точки, по които ще има повече дискусии. Така, е, искам да използвате властта си, която знам, че е, колкото голяма, толкова е любезна, за да може тези диалози, които се водят от колегата Доминичи, възползвам се от неговото отсъствие, за да кажа, че ги върши доста добре. Не, не ми пречи това, че той е социалист, така че добре би било този триалог да върви напред. Благодаря ви и защо браво за това, което правите. Както чухте, доста хора искат да зададат въпроси, затова ако обичате бързо въпрос и отговор. Искате ли да се изберете някой? Добре. Господин комисар казва, че предпочита да се обединят въпросите. Така той си води добре записки. Лиза, заимате думата сега. Винсния комисарио, ме uma Благодаря. Сърдечно добре дошли при нас, господин комисар. Отново сте тук. Да, радвам се, че членовете на нашата комисия могат да поговорят с вас. Въпросите ми се отнасят до предложението за създаване на банков съюз. Вие знаете, че парламента има съвсем ясна позиция по тази тема, формирана още преди две години в доклад за, по собствена инициатива който бе посветен на това как е, да се действа в условията на банкова криза. Междувременно вече има 6 предложения. Очакваме и альтернативни предложения. Въпросът ми е какво е становището на комисията е, във връзка с приспособяването към новите условия? И на второ място, как ще бъдат гарантирани депозитите на гражданите. Петър Симон със сигурност ще зададе други въпроси във връзка с гарантиране на влоговете, но за нас това е важна задача. И освен това, как трябва да си представяме нещата в Банковия съюз и надзора, банковия надзор, 27 държави членки или само е, държавите от еврозоната. Освен това, Твърди се, че ще има някакви нови решения по отношение на системните банки. Е, това е нещо ново. Тоест, ще има ли създадена нова система за всички банки или само за банките, които са по-големи, които имат е, международен е, трансграничен характер? И освен това, какви са отношенията между ЕЦБ и ЕИБ? по отношение на банковия надзор. Сега има някакви по-конкретни решения за ЕЦБ, но по отношение на инвестиционната банка не знаем достатъчно. И освен това, още нещо. Как стоят нещата с ликвидационните фондове при банките в несъстоятелност? Ние смятахме, че те ще трябва да се е, финансират от е, фонда за банките. В момента обаче очевидно се разчита на приходи от данъци. Ето, че отново ЕЦБ трябва да е, поеме финансирането на банките. Ще се използват ли данъчни средства? А банките на практика очевидно така излиза, няма да участват в спасителните мерки. Мисля, че не е честно да задавате пет въпрос толкова подобно. Сега, е, е, либералите, не съм го правила до сега. Господин комисар, първо искам да ви уверя, е, че когато, нашия, когато нашата комисия ще отиде в делегация в Съединените щати, ще се опитаме да говорим за проблема за екстратериториалност, който знам, че в момента съществува и който може да подрони това, което се опитваме да направим и вие ще бъдете във връзка с вас, но преди да отидем, искам да ви задам няколко въпроса. Искам да се спра на това, което вие споменахте в стъпителните ви думи и което се говори и в диалога за валутата, това, което каза и Марио Драги току-що, въпроса за демократичната отчетност на надзорния орган. Е, Можете ли да ни кажете какво имате предвид? Защото това събуди тревога в някои държави членки. Те се питат е, дали в нашите собствени държави членки няма достатъчно контрол върху надзорните органи и ако надзорният орган се осъществява от е, независима централна банка, е, както и в повечето държави в Европейския съюз, как ще се справите с това, без да се намесвате на това ниво на независимост? Балансът е деликатен и искам да знам дали имате нещо допълнително предвид. И накрая знам, че говорим за лайбо. Това ви безпокои вас, както и нас. Ние обсъждаме как да е, обсъдим въпроса, тъй като пазарите злоупотребяват. Може би можем да отидем по-надалеч, когато говорим за бенчмарк като цяло, да сме сигурни е, какво точно става с тях и е, говори се е, за издаване на лицензии. Някои в парламента не са доволни от това. Е, вие трябва да се знае какво значи бенчмарк при издаването на лицензии, дали всъщност ние разполагаме с достатъчна информация. Знаем ли дали те няма да бъдат оговорени е, по някакъв начин? Е, всъщност е, това е въпроса за бенчмарк като цяло. Дали ще има регламент за тях и това всъщност засяга проблема за злоупотреба с пазарите като цяло. Е, искам. Мисля, че имате достатъчно въпроси, за да дадете вече някакъв отговор. Ако обичате, бъдете възможно най-кратък. Да, благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да бъда кратък и точен. Е, първо е, искам да кажа на Жан-Пол Глазес, аз съзнавам колко много работа има и колко работа трябва да се върши, защото трябва да наваксваме закъснения, е, за да възстановим или да изградим нови правилници по по-умен начин. Не става въпрос за регламенти заради самите регламенти, трябва да има прозрачност и отговорност там, където са изчезнали преди 15-20 години, е, защото финансовите партньори и финансовата индустрия, която ни е необходима, е, да влезе в релсите на реалната економика и да обслужва реалната економика на самата себе си. Аз поделям е, вашето убеждение, господин Гозес, че когато се обсъждат 20 на текста, както днес, триалога трябва да бъде ефективен. И е, госпожо председател, е, госпожо Боус, вие привлякохте ми, вниманието ми преди няколко дни, че е, ви искате да има представители на комисията, които да имат правомощия да взимат решения. Вие настояхте за това като председател на тази комисия и ви благодаря за това. В кабинета ние прегледахме всички триалози, които ни предстоят. Те са много за да може всеки да си бъде на местото. И съвсем откровено ви казвам, че в едно, една малка генерална дирекция от 600 души има огромна работа, вътрешен пазар и услуги. Така че моите сътрудници страшно много работят. Не търся оправдание, Просто е, е, ние трябва да присъстваме на всички международни инстанции, да подготвяме заседанията, да подготвяме текстовете. Това е много работа за една генерална дирекция, която е много компетентна. Искам, поне от наша страна, триалога да работи, е, да бъде по-ефективен. Е, Лиза Ферера напомни работата, която свърши парламента, когато ни осветли преди две години по доклад по ваша инициатива за е, големия обект, който засяга е, парите за банките и изобщо регламентите за банките преди, преди няколко дни завърши среща на държавните глави и в комисията се мисли, не съм единствения аз четири от е, текстовете, които бяха поставени на масата, един от тях вече беше е, одобрен, а именно за банковия надзор. По другите тече е, доста напреднала дискусия. Говорим за гаранциите за депозитите, за спасяването на банките и капитализирането на банките. 8300 банка, господа депутати, тези, тези текстове са основополагащи за 27-те страни членки на Европейския съюз. И лично аз смятам, че трябва да продължим работата по приемането на тези текстове, които засягат 27-те държави членки на Европейския съюз. Защо ви го казвам? Ако отидем по-напред в интеграцията, прек надзор, съвместяване на някои фондове, ние знаем, и това се каза, че някои страни ще искат да излезат от тези споразумения. Opting out. И както аз смятам, че по тези четири теми, тези кръгълни камъка, са кръгълните камъни на е, по-здрава, по-сигурна и по-солидарна банкова система. Цялата европейска економика е, има нужда от това. Нито една врата не е затворена. И за бъдеще, е, при парламентарната дискусия, която продължава по някои текстове, е възможно да се опитаме е, да адаптираме някои текстове. Особено при прекия надзор е, ще предложим нов текст, сигурно още през септември. Госпожо, госпожо Ферейра, през следващите дни или седмици Искам да ни дадете време да работим по тези много важни въпроси, които зададохте. Какво да направим с съвместяването на гаранционните фондове, дали 27 страни или само страните от еврозоната. Преди да се навлезе на следващия етап на допълнителна интеграция, всички банки или само големите, лично аз мятам, че е, този пряк надзор е, в, в е, полето на приложение на страните, които са в Банковия съюз, трябва да засяга всички банки. Защото вихте в Тексия или Банкия, видяхте, че това не засяга само 15-те най-големи банки. Така че трябва да покрием всички банки, но разбира се, пропорционално. Може би децентрализирайки надзора на национално ниво. Трябва да се вземе е, някакво окончателно решение по този въпрос. По фонда за спасяване на банките, вие казахте, че това е най-важният въпрос за вас. Не е едно и също да имаш фонд, който се подхранва от самите банки, както вие предложихте и както аз предложихте, за да има подреден фалит на банката. Е, по този начин се финансира спасяването на банката. И вие първи настояхте за това банките да плащат за банките, а не да накоплаците. И това въжи. Други е въпросът за капитализацията на банките. И е, е, тук има известен контрол чрез механизма за стабилност. Госпожо председател, е, не, аз давам вашето мнение. Госпожо Бол, вие говорихте за посещението в Съединените щати. Тя е много важна. Много е важно да кажете на нашите американски партньори и приятели, че ние настояваме за последователност е, и да няма екстратериториални последици. Е, вие ще ги питате и аз ще ги питам във Вашингтон в четвъртък. Е, ще ги питам за конвергенцията на счетоводните стандарти. Ние очакваме официално решение. Е, още е рано за мен да дам окончателен отговор за демократичната отговорност на тези, които осъществяват банковия надзор. Е, вие сте прави да задавате този въпрос. Е, трябва технически да се види къде се разполага тази демократична отговорност спрямо нашата зависимост от органите за банков надзор. Госпожо председател, в е, е, на среща на държавните глави се предложи Европейска централна банка да бъде стълб на този банков надзор, но за да има добри отношения между ЕЦБ и банките, аз мятам, че е, ЕЦБ трябва да укрепи позициите си спрямо 27-те страни. В е, устава на ЕЦБ е, и специално надзора, който е предвиден, мисля, че отговорността не е същата, каквато е отговорността на централните банки в останалите страни по отношение на валутната стабилност. Ние с господин Драги трябва да работим за да е, се работи по втората мисия за надзор, която е различна от е, е, историческата мисия на ЕЦБ, а именно валутната стабилност. И ви казах в моето намерение, в работата ми, мисля, че трябва да се търси начин по време на парламентарната дискусия във връзка с злоупотребите на пазара. Аз говорих с Макарти за това. Аз не искам да поемам някакви инициативи. Ние работим по текста, който ви предложих, за да няма недоразумения, нямаме време за губене, трябва да се опитаме да го засилим. Няма въпроси табу госпожо председател. Вие зададохте истински въпрос, когато говорихте е, за този е, референтен индекс на лихвените проценти, говорим за нещо, което засяга общественото благо. Предвид е, това как ще се отрази то на хората, които взимат решения, тези, които пестят пари, за държавите, за предприятията, дали това обществено благо трябва да се саморегулира. Дали има нужда от е, контрол, от надзор, от някаква обществена рамка? Това е въпрос, който ви задавам. Е, всъщност, задавайки въпроса, можем да, да дадем, всъщност да видите какво ни безпокоят. През следващите седмици ще работим по тези въпроси с колегите. Благодаря. И вие очертахте референт. Филип Ламбърт. Вещите. Just ще бъдат тези, които ще зададат следващите въпроси. Господин комисар, комисар благодаря. Благодаря за отличното сътрудничество по директивата за рисковия капитал. Надявам се, че комисията ще удържи, ще се придържа към обещанията си и защото инак е, просто в работата е невъзможна. Аз лично отговарям от името на парламента за е, това, че дух, духа и буквата на споразуменията ще бъдат приложени. Сега бих искал да ви попитам е, нещо свързано с казаното от Елиза първо. Е, каква е правната, какво е правното основание? Това правно основание предвижда съвета и то само съвета. Разбира се, той може да се консултира, но, но може при, примерно да, да провежда консул, чисто формални консултации, може да, да, да дава нови а, е, пълномощия на ЕЦБ. Но какво, но ако, примерно, банките също се занимават с, с, с застраховка. На практика застраховането е изключено и не е покрито от този е, член. Така че по какъв начин ще постигнем банковия съюз е, в е, подобен случай? Е, моя въпрос е въз... трябва ли да има систем... подход за системичния риск и не системичния риск само за еврозоната? Достатъчно ли е? И трето, е, демократичния контрол. Вие казахте, че трябва е, да се е, да се разграничат различните дейности а, на различните институции. Сега, аз, аз мисля, мисля, че трябва да, раз, да разграничиме какво, каква, е, каква е традицията на правилата, които прилага ЕЦБ. Аз не мисля, че трябва да се разширяват прекалено много правонощията на ЕЦБ, затова и е, закъсняхме с две години при разрешаване на градския проблем. Аз бих искала да спомена нещо, което вие не засегнахте в представането на на, а, в вашето изказване. Аз съм докладчик по а, а, единния пазар и разрешаването на споровете. Комисията направи предложение, но аз доколкото разбрах, някои държи, дър, държави членки биха искали да у, у, обединят работата по директивата за а, изискванията за ценните книжа също. А, така че докъде, докъде е стигнала работата по това и какво сте направили? Астрид. Благодаря, госпожо председател. Ако добре разбрах, господин Барния ще обсъжда днес с господин Драги банковия надзор. Чудесно защото в пресата вече се, е, се говорят за различните виждания и противоречиви виждания на комисията от една страна и ЕЦБ от друга страна. Вие от а, ние смятаме, че ЕЦБ трябва да има по-разширени е, правомощия. Защо? Европейския надзорен орган или нов надзорен орган, който не е доказал своето своята сила и който до някъде е, е, подвластен на националните надзорни органи, ще върши по-добре работата от Европейската Централна банка. Така че ми, мисля, че не е нужно да, да, каж, да кажем какви са нашите предпочитания и какво смятаме ние по повод вашето понятие или вашето мнение и тя, мнението на ЕЦБ. И аз pero como era sobre el, sobre el mismo asunto, creo que ha sido oportuna, como sabe. Ще говоря по същата тема. С председателя на ЕЦП говорихме дълго за Банковия съюз. И той нееднократно се спираше в изказванията си на тази тема. Въпросът за надзора е свързан тясно с Банковия съюз, естествено, и това се обсъжда и в групата на НБ. Свързва се и с фонда за ликвидационния фонд и фонда за подпомагане на закъсалите банки. Нямаме много време, за да разгледаме този въпрос по-подробно, но очевидно трябва много бързо да се действа, защото пазарите очакват това и упражняват натиск върху нас. Има вече известна тенденция, която е, се забелязва, но също времено как стоят нещата между е, от една страна банките в, Европе, в еврозоната, от друга страна банките извън еврозоната. Как точно ще се свържат нещата? Как виждате банковия съюз? Господин комисар, е, всъщност искам публично да заявя е, вашата благодарност за това, че много бързо отговорихте на новопоявяващ се банков скандал и всъщност е, сега с настоящата процедура искаме да се сложи край на това манипулиране на този индекс Либор. Всъщност това, което според мен е важно и пак аз високо оценявам вашия подход, вие не искате на Европейския съюз да се гледа е, като някакъв мед подход към тази въпроси. Казвам го, защото е, другата седмица отиваме в Вашингтон. Ще е, видим как ФТС води разследването. Това, което според мен е интересно, е, че това манипулиране и уреждане тече от 15 години, не е нещо наскорошно. Е, и в Европейския съюз е, четири пъти повече се прави това, което е, става във Великобритания. Има криминално разследване за това може да доведе до 40 години затвор. Така че е, в е, става въпрос за фалшив е, доклад за цените на стоките. Имаме 350 милиарда долара в този договор. И сега искам да ви благодаря, че предприемате сериозни действия по този въпрос и ще се намери изменение, което ще покрие тази област. Обаче от друга страна, като критика, господин комисар, искам да ви кажа, че ние съвместно трябва да решим въпроса. Какво казвате на тези, които казват, е, че Европейския съюз не трябва да прави правила за Лондонското Сити? правим и говорим за индексни бор или е, за това, което се случва в Лондон. Всъщност това е ние сме жертва на това. Е, какво ще кажете на някои хора в Великобритания, особено е, от консервативната партия министри? Говорим и за бонусите, защото възгледите е, че Европейския съюз не трябва да определя тези бонуси, освен когато говорим за директивата за капиталовите изискванията. Е, така че искам да чуя един твърд възглед по този въпрос, защото смятам, че лобирането сега а, има такива размери, че никога няма да се справим с тези скандали и че лондонското Сити иска оп-аут. Peut-être euh, je, je vais може би е, първо ще отговоря на Макарти, с която усилено работим е, по тези теми. Е, свършили сме много полезна работа. Няма да има никаква снисходителност. И няма да има така прекалено много позволения от страна на законодателя или на регулатора. И затова ние искаме надзорния орган и правосъдието да разполагат с всички възможности за разследване и за санкциониране. И най-строго в финансовия сектор с, с наказателни присъди. Това е текста, по който работим и с който аз ви запознах миналия октомври. Искаме да ви уверим, че е, с този текст се покрива въпроса за индекса, за референтния индекс или аз мятам, че е необходимо да се допълни и засили този текст. Това е което ще направим. Сега е, говорим за по-основни въпроси, които няма да повтарям, защото вече е, отговорих, казах, че това е, е обществено благо. Този индекс засяга обществено благо. Има и други индекси, които са важни. Дали няма легитимно основание изграждането на тези текстове е, да бъдат е, е публично е, достояние, а не просто ние частно да е, законодателстваме. Аз наблюдавам отблизо вашето посещение в Съединените щати. Е, ние наблюдаваме какво става в други райони на света, с които сме взаимно свързани. Е, вие ме питате какво бихте казали, че не трябва Европейския съюз е, да постановява правила за лондонското сити, ние работим с британските власти. Аз го казвам публично и съм убеден в това, че е шанс за цяла Европа, е, че има е, толкова е, силна борса, толкова силен капитален пазар, като Лондонското Сити. Аз мисля, че е шанс, че Лондонското Сити е в единния пазар, където имаме правило на свободно движение на капиталите. Естествено, е, че трябва все пак да има общи правила, е, които ние изработваме заедно с британските власти и е, те ще продължават да работят с нас по тези правила и да ги прилагат. Филип Ламберт, се спря на първа точка, която ме безпокои за това е, дали тези два инструмента в край на кращата ще се приложат. Ние ние, ние не си, ни, ни, те са ни абсолютно необходими в момента. Трябва економически растеж, трябва да се увеличи потенциала на единния пазар и трябва да се слушим с подобни инструменти, за да насочваме е, спестяванията е, към рисков капитал е, за млади изобретатели или към по-солидарни фондове. Сега е, ние е, довършваме настройката. Е, защото някои страни ги поискаха. Има е, споразумение, което е одобрено е, в е, триалога от съвета, от нас, от комисията, обаче то отново се поставя под въпрос. Това не ми допада, но при и парламента се стреми към борба срещу финанс... данъчните убежища и тук също няма да проявяваме никакво снисхождение. Е, демократичния контрол 27.6, вие Шерл Ламберт ме питате за застраховките. Няма все още условия за тази работа. Е, застрахователите работят помежду си, е, такива са правилата. Ние за това сме ги създали. Хубаво да има оригинален текст, но работата продължава и бъдещия интегриран надзорен орган ще е, работи по сътрудничество с бъдещия надзорен орган, за да има надзор върху тези смесени групи. ЕЦБ. ЕЦБ има статут, който е определен от е, договора. Няма да откриваме дискусията сега. Аз казах, че ще говоря с неговия управител, че може би ще има по-различна роля в емисиите. Може би тази е, нова задача на ЕЦБ е, е, ще предполага основен надзорен орган в еврозоната. Ние искаме да има демократичен диалог върху ролята на ЕЦБ като надзорен орган, като се спазват договорите. В е, е, началото на следващата година ще изготвим текст върху правото на ценните книжа. Това е изключително е, технически и точен въпрос. Трябва да се опитаме да консолидираме единния пазар в тази област и тук също да унифицираме структурите на пазара – но комисията след няколко месеца ще направи предложение и се надявам да получим подкрепата на държавите членки. Астрид Люлинг, както и господин Залба, говориха за дискусията, която в момента тече, но дискусията приключи е, с решението на Европейския съвет, госпожо Люлинг. За мен не е проблем да заявя, че в подготвителната дискусия с е, е, господин Баросо, с господин Рен, ние изготвихме позицията на комисията в групата на четиримата председатели. Председателя на Еврогрупата, е, е, управителя на ЕЦБ и и лично аз като комисар по вътрешния пазар заявявам открито пред вас, че европейския орган за банките, който ще работи за 27 страни, може да поеме по-голяма отговорност с, чрез по-пряка връзка с ЕЦБ. Въпросът е къде е центъра на тежестта и Европейския съвет по оперативни причини, свързани с доверието в ЕЦБ, с което тя се ползва от години, реши центъра на тежестта да бъде върху ЕЦБ. Разбира се, че ще има връзка е, Страните, които не са част от този банков съюз и интегрирания банков надзор, все пак е, ще бъдат обект на надзор от Европейския орган за банките. Аз искам все пак е, да бъдем справедливи спрямо този Европейски орган за банките. Неговия председател често е тук и идвал тук. Е, той съществува от е, една година. Има ограничения по силата на правилника, който вие сте приели, така че трябва да бъдем справедливи и му дадете време да се докаже, но аз съм го наблюдавал в е, много обстоятелства и когато изготвя технически текстове, работи добре, предвид е, какви е, средства са му отпуснати и какъв правилник му е гласуван. Е, този европейски орган за банките ни е необходим. Има страни, които, както вече се каза, ще поискат оптинг аут и този Европейски банков орган ще продължава да, упра... да упражнява надзор върху финансовите институции на държавите, поискали оптинг аут. Благодаря. Всички останали. Съдайте всички останали въпроси Rapporteur in Libe on the Market Abuse Directive and Olle Schmidt. Гъна. Гънар имат думата. Благодаря. Връщам се към баланса между над... европейски надзор, национален надзор. Необход... Необходим е надзор. Това не е, това е безспорно, но но аз се, съм загрижен от това, че става дума за надзор над една част от Европейския съюз, а не друга част от Европейския съюз. Защото нека не забравяме, че част от проблемите, кои, с които се сблъскваме, проистичат от случило се не само в еврозоната, а извън нея. И второ – Разбира се, е ще е необходимо да продължава да има над, национален а, надзор. Понякога, разбира се, е необходим общоевропейски надзор, но той в никакъв случай няма да отнеме националния надзор. Но аз а, просто се се питам по-скоро как, как да имаме по-добър надзор, независимо на какво равнище е този надзор. И третия въпрос. Имаме от една страна Европейската инвестиционна банка, от друга страна Европейската централна банка. Защо не се опитаме да създадем две, два надзорни органа? Това разбира се до, може да създаде известни проблеми, свързани с отговорността и експертизното равнище, но аз по принцип не съм против ЕЦБ да поеме тези отговорности, но защо? Просто се питам, защо точно тази институция, а не другата институция, защо не по друг начин да разпределим отговорностите. Uh, благодаря, господин комисар. Благодаря за този разговор. По време на всички разговори, които водихме за схемите за гарантиране на депозитите, вие бяхте много добър събеседник. Миналата седмица установихме, че съществува съгласие между всички докладчици в Сянка и мен като основен докладчик. Говорихме във всеки случай във връзка с предвидения 1% за гарантиране на депозитите от фонда за спасяване на банките. Всички смятаме, че това е твърде малко, за да можем да гарантираме от една страна това, че ще имаме наистина ефективна защита на вложителите и от друга страна средствата, които би трябвало всъщност да бъдат предпазени, е, с които трябва да се предпазят вложителите, на практика ще се изтеглят от е, банките за собственото им спасяване. Всичко отново се стоварва на гърба на вложителите, на гражданите и донакоплаците. Да Питаме се, надявам се не само аз и хората около мен, не трябва ли в крайна сметка да се предвидят достатъчно средства, така че да може да се предпази една средно голяма банка от е, фалит, така че е, да не трябва да скачат да я спасяват вложителите със собствените си средства. Не говоря за нищо повече, само за малка средна банка, да кажем. Естествено, че има ред изисквания, капиталови изисквания към банките, но е, това са нереалистични величини. Очевидно няма да спечелим битката с пазара, защото средствата, които се предвиждат е, за спасителни мерки, всъщност са смешно малки. Всички ние съзнаваме, че предложените от вас е, цифри и суми всъщност не са нищо друго, освен, е, така да се каже, резултат от политическата реалност в съвета. Следващият колега от е, комисията, госпожа Баскурт. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви и на вас, господин комисар, за разговора с нас. Аз съм докладчик е, по темата в е, Либе, а именно става дума за злоупотребата на пазара. Вие казахте, че текстът би трябвало да бъде засилен, че нещата трябва да се изострят, особено там, където става дума за злоупотреба на пазара. Е, ето, събитията с Либора е, показаха какви са рисковете. Необходими са хармонизирани действия, за да възстановим доверието в финансовия пазар, за да можем да се противопоставим на лошите тенденции. Да, е, Говорите за хармонизация, но в крайна сметка не казвате нищо конкретно. И когато говорим за пазарна злоупотреба, трябва да знаем точно в какви е, диапазони ще се движат наказанията, какви ще бъдат минималните наказания, какви ще бъдат максималните наказания в една страна са две седмици, в, е, една, в Италия са най-малко две години, в е, Нидерландия има други срокове. Много ви моля да излезете с конкретни предложения. Ако комисията наистина желае е, да предприеме конкретни мерки, тогава би трябвало да ни кажете как е, ще действате спрямо нарушителите. И освен това, какво мислите за така наречения опт-аут, е, за отказа от присъединяване на Великобритания? И... Оле, господин комисар, моят въпрос от е са директивата за компенсации на инвеститорските схеми. Кипър, кипърското председателство каза, че нищо няма да прави по този въпрос. Вие смятате ли да правите нещо по този проблем, тъй като имам чувство, че някак сме се... Тук сме блокирани. Е, Факт е, че схемата за гаранции на депозитите е част от цялата тази схема, но в крайна сметка хората искат да инвестират, включително и малки и средни предприятия. Така че искахме да ви спратиме. Аз Питър Саймън и аз искахме да ви изпратим писмо по този въпрос, по официален, но а, много ви моля, можете ли да ни кажете, можете ли да убедите кипърците да направят нещо по този въпрос? Кюнер се върна към надзора и зададе наистина едни много важни въпроси. Гюнер, наистина ваши, вашите въпроси е, ме наведоха на предварителни размишления по въпроса. Тоест, е, органа, който, прави, който парламента подкреп, подкрепи, подкрепи т.е. Европейския банков орган и ЕСМА. А, съществуват сега въпрос е на кого да се е, постави повече тежест. Сега, е, ръководителите на държавите членки поставиха тежестта или поставиха акцента върху ЕЦБ, защото става дума за финансиране. И ако искаме да изпълнение е, на критериите на пакта за стабилност, трябва да има един единен орган, който да, упра, да управлява надзор. За да, може, за да може наистина този механизъм за стабилност да накара Европ... централните банки да поемат е, своята отговорност. включително да бъдат включени и държавите, които не са член на еврозоната. Ще има и, има и а, както знаете, един, а, един колегиум на, на надзорните органи, в които са включени всички представители, включително и на държавите членки, които не са в еврозоната и който много добре функционира и всъщност от какво имат нужда тези органи? Те имат нужда от, един, от една обща европейска общоевропейски правила, които да се прилагат навсякъде. Но а, Европейския съвет постави акцента точно върху ЕЦБ, просто защото а, в а, ев, еврозоната има необходимост от допълнителен е, надзор по повод използването страна на националните банки на Европейския механизъм за стабилност. Сега беше е, създад... зададени въпроса за от Петър Питър, в крайна сметка, не, не комисията е, не, комисията, не на комисията е липсва амбиция. Напротив, дори ние имаме повече амбиции. Ние наистина искаме да, да има една система за гаранция на депозитите, която да бъде наистина стабилност, но защо предложих е, е, да се, да се слеят и да, да, да, да комбинираме тези е, два механизма. Просто за да можем да избегнем рисковете или просто да избегнем риска да се превърне в катастрофа. Е, целта на тези комбинирани мерки е да няма отрицателно развитие и да се стигне до катастрофа, катастрофа, която в крайна сметка се заплаща от е, гражданите. А, така, така че наистина е, тези все още има да се работи по комбинираните мерки, макар че има някои държави, които вече са приели необходимите а, мерки защото смятам, че ако този пакет влезе в сила, наистина ще има превенция на риска и няма да стигнем до кризисни положения. Но Питър Семан всъщност трябва да призовеме съвета да бъде по-амбициозен. в случая е, съвета създаде така един така наречен динамичен компромис за създаване на банковия съюз. Този банков съюз ще се основава на гаранция на депозитите, гаранция за разпределяне на а, дълга и интегриране на надзора. Колкото до третия въпрос, който ми беше зададен през октомври направих предложение за хармонизиране на доста разнопосочни мерки, за да има повече, е, повече строго за някои държави членки, по-малко, повече гъвкавост е, за други. Е, не искахме да има сближаване на националните закони законодателства, е, като всичко това да отговаря на условията и нормите на е, националните правни системи. И в е, Комисията по правни въпроси се работи по един е, документ, е, който ще има за цел да има по-хармонизирани и по-строги санкции, по-строги от наказателна гледна точка санкции. Наши, имаме наистина един много обширен и всеобхватен дневен ред, мерки за инвеститорите, които според мен са от огромно значение, за да може да се осигури една финансова стабилност и сигурност. Аз обсъждам този проблем с председателствата. Никое председателство не беше много ентусиазирано, но аз ще направя всичко възможно председателството да подкрепи е, подобно предложение защото смятам, че това е от огромно значение. Uh, Много ви благодаря, господин комисар. Благодаря ви за посещението. Е, имаме среща на координаторите утре от 9 до 10.30, е, така че заседанието на комисията започва в 10.30 по европейските статистики. Благодаря ви.